Какво правиш, бе? Колко пъти ще откриваме за съда? Мисия Европейskiej. Zaraz е, уделя udzielę e, panom głosu. Kolejnym punktem porządku... Ще дам думата на представителя на съвета и на комисията. Първият дебат е за механизмите на засилено економическо управление. Ще изслушаме изявлението на представител на съвета и на представител на комисията. Ще се запознаем също така с резултатите от срещата на върха на 7 май. Ще се занимаем и с стратегия 2020 в контекста на сегашната економическа и финансова криза. По-нататък, последици от финансовата и економическата криза, стратегията С-2020 и нейното управление. Още устен въпрос. Уместността на стратегията С-2020 в контекста на настоящата финансова и економическа криза. Яко първи глас забеже имени Рады Rady pan Първият оратор от името на съвета, това е държавният секретар господин Каридо. Имате думата, господине. Добър ден, благодаря ви, господин председател. Всички знаем, че днешният период е изключителен период на сериозни сътресения на финансовите пазари от няколко месеца насам. И разбира се, корените са от преди няколко години, а не от преди няколко месеца. Всичко започна с кредитната криза в Съединените щати. Една финансова криза в частния сектор, която бързо прерасна в явление, засягащо реалната економика – в ход е една дълбока рецесия и, за съжаление, расте безработицата. Явление, което е особено сериозно в някои страни, в които строителството, недвижимите имоти имат сериозен относителен дял в економиката. Реакцията на държавите членки на централните банки бе незабавна с цел да бъде избегнат то разпадане на финансовата система. Предприятите мерки пораждат последици, разбира се, за държавните, не само частните финанси. Преди всичко става дума за криза на финансовата стабилност в държавния сектор, на лице са сериозни бюджетни дефицити – на лице е криза на държавния дълг. И още пазарите са силно изменчиви в резултат нерядко на спекулативни операции. Това също следва да се спомене. И всичко това води до сериозно нарастване на лихвените равнища по дълговите емисии с сериозно въздействие не на последно място върху еврозоната. Следователно проблемът обхваща не една-две страни, проблемът засяга стабилността на цялата еврозона. Ето това е фонът. Това е общата обстановка, диагнозата на случилото се. И трябва да го имаме предвид, за да реагираме адекватно. Мисля, че Европейският съюз има едно правилно поведение през, през цялото време. Вземането на решения е вероятно твърде бавно, отчаиващо бавно понякога, но в края на краища постигнахме едни солидни, разумни резултати поради проявеното от Европейския съюз благоразуми. Общо взето бих казал, че Европейският съюз разработи една приспособена към текущите обстоятелства стратегия. Необходими са, разбира се, и средно, и дългосрочни мерки. Да направим така, че кризата да не се повтаря в бъдеще. Първата стъпка е, бе предоставянето на държавни средства на економиката – бе прият план с подкрепата на комисията за координиране на неотложните шокови мерки за ограничаване на последиците от кризата. Това на първо място. И разбира се, една такава неотложна мярка е договорената помощ за Гърция. Преди месеци още комисията предупреди, че Гърция изпитва сериозни проблеми в държавните финанси и в съответствие с член 126 точка 9 от новия договор за функционирането на Европейския съюз, ние предприехме мерки, дадохме редица препоръки. Като разбира се, ще продължаваме да следим обстановката в Гърция. Наред с проблема за ликвидността в държавните финанси, на лице е проблема за структурната реформа, за пенсионното и здравното осигуряване в Гърция. И така, на 23 април, преди всичко това, одобрихме механизъм, благодарение на който да се справим с гръцкия случай. Вчера в рамките на този механизъм станахме свидетели на едно важно събитие предоставянето на финансови средства от Европейския съюз на Гърция. Та, светлината на всичко казано до тук, можем да се поздравим с адекватни краткосрочни мерки. И не само по отношение на Гърция отговор на устния въпрос, зададен от е, някои от членовете на парламента, от господин Дол, от господин Ферховщад, от господин Шулц и други, става дума именно за стратегията на изхода от кризата. Трябва да направим така, че да преодолеем сериозните затруднения, в които биха могли да изпаднат държавните финанси. И това е свързано с средносрочната и дългосрочната перспектива. В край на краищата, европейската економика се характеризира с структурни проблеми, които, за съжаление, отслабват позициите на Съюза като цяло. Имайки предвид бурната обстановка в финансовата сфера, още повече, Европейският съюз изработва такива средносрочни и дългосрочни мерки и нека ги припомним. Най-напред се предвижда механизъм за реакция на подобни кризи, които влияят върху целия Европейски съюз и върху еврозоната. И за тази цел на Европейският съюз предлага редица мерки, които е, се обсъждат и в парламента. Пакет нормативни актове за финансовия надзор. А вчера министрите на економиката и на финансите приеха акт за регулирането на високо рисковите, рисковите инвестиционни, така наречени хеджингови фондове. Това в отговор на въпроса зададен от господин Комбендит и други. По-нататък Г20. Тези въпроси ще бъдат разгледани във форума на, на Г20 и вече, между другото, са постигнати някои договорености. По-нататък необходими са структурни реформи и стратегията 2020 е предназначена именно за това. Тя се ползва с подкрепата на всички държави членки и държавите членки са поели определени ангажименти. Ще бъдат приети национални планове, планове за реформа. И още една дейност, наред с стратегията 2020 във връзка с, с съобщение на комисията, издадено на 20 май, за координация на економическата политика. Трябва да отговорим на проблемите в нашата економика, особено в производствените отрасли. Целта е да запазим своята конкурентоспособност, своята производителност с положителен социален ефект, както и за опазването на околната среда. Проблемите обаче, както казах, е, е, не се свеждат единствено до финансовия сектор, а и до реалния сектор, до производството. И средносрочните и дългосрочните мерки са насочени именно към тези проблеми. Отново споменавам съобщението на комисията от 12 май. Вчера министрите на економиката и финансите го обсъдиха. Предлагат се мерки за бюджетна дисциплина и за постигане на целите съгласно пакта за стабилност и растеж. Създадена е специална работна група, която ще заседава още този петък, на 21 май, под председателството на господин Ван Ромпой. Групата ще разгледа състоянието на бюджетите възоснова на съобщението на комисията, представено от комисар Оли Рен за координиране на бюджетната и общо економическата политика. Води се също дебат за данъчното облагане. данъчното облагане върху финансовия сектор, облагането на печалбите в финансовия сектор. В Г20 също се говори за данъчно облагане на финансовите транзакции. Този въпрос вече е обсъждан в Съюза. Господин Комбендит и, и, и други повдигат този въпрос. И би трябвало да посоча, че всички институции на Европейския съюз работят именно в тази посока. Въпросът се посочва още в заключенията на съвета от декември миналата година. Международният финансов, е, Международният валутен фонд е започнал проучване. Въпросът бе повдигнат също на 1 април от комисията, а и вчера съветът на министрите разгледа този въпрос. Нека споменем също срещата на представители на Европейския съюз е, и на латиноамериканските държави наскоро в Мадрид. И там се обсъди финансовата криза. Тъй, че, господин председател, необходимо ни е економическо управление за Европейския съюз. Европейският съвет активно участва в процеса наред с комисията и Европейския парламент – качеството си съответно на надзорен, ако щете и на законодателен орган. И спокойно можем да кажем, господин председател, че кризата наистина прояви недостатъците на економическия и паричен съюз на, в рамките на Европейския съюз, който всъщност не представяше същински економически съюз, както той е предвиден от договорите паричен да, но не и економически. И сега мерките, които приемаме и обсъждаме, ще изведат Европейския съюз на пътя към един действителен економически съюз. Кризата подложи на изпитание съюза, но не подкопа неговите устои. Макар и понякога да реагирахме недостатъчно бързо, все пак не предприехме прибързани мерки. Всичко, което сме сторили до сега, е разумно и ефикасно. И аз се надявам Европейския съвет на заседанието си през едния месец юни да потвърди този подход, да постигне единна позиция за преодоляване на кризата. И тази обща позиция на Съюза ще бъде разгледана на срещата на Г-20 в Торонто. Благодаря. Благодаря, господин министър, за вашето експозе от името на съвета, а сега от името на Европейската комисия. Нека чуем комисаря Олирен. Uh, уважаеми господин председател, уважаеми депутати, аз приветствам този дебат за реакцията на кризата в Европейския съюз и непосредствените и дългосрочни предизвикателства пред управлението на економиката в Съюза, с които се сблъскваме сега. Нека да говоря сега за най-непосредствените предизвикателства, с които се борим. Преди 10 дни ние взехме много важни решения за запазване на финансовата стабилност в Европа. Това бе а, реакция на тежката криза, която постави предизвикателства, системни предизвикателства пред системата на еврото. И реакцията беше един, едно действие на консолидирано съгласие, създаването на механизъм за стабилност, който ни дава възможност да предоставяме помощ в рамките на 500 милиарда евро, допълнени с средства от Международния валутен фонд. Също така, е, постигнахме съгласие да се засили консолидацията на финансовите системи и в страните, където това е необходимо. С е, тези решения Европа предостави един е, достоен за доверие пакет от мерки за финансовите пазари за стабилизиране на нашата обща валута с мерки, каквито са необходими. И ние не го правим за да подкрепяме мистичните пазарни сили, а за да подкрепяме създаването на работни места и растежа на економиката в Европа. Е, за да не поставим под въпрос економическото възстановяване, което в момента се оформя, но все още е твърде крехко. Това е наша отговорност към гражданите. И ние съвсем конкретно вземаме мерки в този смисъл. Вчера комисията предостави средства на Гърция с допълнени от 5,5 милиарда евро от Международния валутен фонд – Ние обещахме, че ще посрещнем тази непосредствена нужда от финансиране и го направихме. Разбира се, всичка тази помощ е свързана с условия за изпълняване на програмата, с която гръцкото правителство предложение се съгласихме, с подкрепата и на международни финансови институции. Европейската Централна банка също предприе е, неотложни мерки за е, справяне с атаките срещу еврото. А, също така и държавите членки осъзнаха колко изключително важно е да има консолидиране на финансовата система, за да има стабилност на държавните финанси. А, и са наясно, че това е условие за устойчиво и економическо развитие. Испания и Португалия също формулираха много важни мерки за стабилизиране на финансовата система. Важни и трудни мерки, но неотложни за да може да се балансират е, дефицитите в държавните бюджети 2010-2011 година. Комисията изготви е, пространна оценка за това доколко адекватни са съответните мерки. Ще излезем с съответния документ в рамките на две седмици. Изключително важно е да се намали е, публичния дефицит за успешното функциониране на финансовите мерки, които бяха взети от Екофин на 10 май. Двете страни, за които говорих, трябва да предприемат и структурни реформи, за да могат да засилят е, потенциално растежа на економиката, да се реформира трудовия пазар и пенсионната система. Консолидирането на финансовата система е непосредствен приоритет за Европейския съюз, но ние също така трябва да координираме економическата и финансовата си политики, макар в тях да има и разлики. Тоест, е, усилията за финансово консолидиране трябва да бъдат такива, че да отчитат специфичността на финансовата политика – страни, които нямат възможност да правят големи, нямат големи маржове за маневри за своята фискална система, ще имат един, едни възможност да предприемат мерки, а други, които имат възможност за маневри, ще предприемат по-малко ограничителни мерки за развитие съответно на економиката и създаване на работни места. Разбира се, не трябва и да спираме до тук. Първите 10 години на еврото бяха добри, но това беше само началото. А сега кризата ни показва, че трябва да сме наясно и с недостатъците в системата. Е, трябва да търсим начини да се намалява публичната задълж... Е, задължнявост и е, дисбалансите. Затова Миналата седмица комисията представи амбициозни предложения за засилване на управлението на економиката в Европа. Трябва да има превентивен надзор на бюджета, да се балансират економическите неравнопоставености и дисбаланси и да има рамка за управление на кризите. Парламента подкрепя нашите важни предложения. Те са в основата на стратегията на действията до 2020 година. Нашите предложения застъпват два основни принципи. Първо, превенция, а не поправяне на грешките. Ние видяхме, че това е много важно в настоящата криза. И второ, силен финансов надзор който да върви ръка в ръка с макроекономически надзор, за да дава възможност за устойчиво економическо развитие. Нашите предложения са базирани на три основни елемента. Първо трябва да се засили и превентивния и корективен аспект на пакта за стабилност и растеж – да се засили економическото управление, управлението на економиката, като се координират предварително финансовите политики, така че държавните бюджети да се вписват в поетите европейски задължения на страните. За да не се поставя под е, въпрос и да не се излага на риск стабилността на еврозоната. Нека да бъда напълно ясно разбран – това не означава, че ще упражняваме надзор над националните бюджети и ред по ред на съответните пара. Всъщност ние ще анализираме и ще правим проверки на ниво партньорски проверки на държавите за финансовия баланс. Преди още да мине бюджета през парламента на съответната държава като ще правим препоръки и евентуално ще се търсят и коригиращи действия от страните членки. Някои страни коментират, че това е нарушение на суверенитета на парламентите, на националните е, парламенти. Аз лично съм член на нашия национален парламент, съм бил сега и съм бил член на Европейския парламент и не мисля, че това е така. Това просто засилва финансовата сила на Съюза. Не, не става дума да нарушаваме демокрацията или суверенитета на парламента, а просто да направим така, че страните членки да спазват тези правила, които те самите са поели, т.е. да действат така, както са решили. В економическата политика в Европа трябва да има европейски аспект, а не в самото изпълнение на политиките, а не в последствие да се търсят начини за корекции. Националните решения трябва да е ясно, че имат въздействие извън националните граници в рамките на Съюза. За това на европейско ниво трябва да има координация на тези национални решения. Втори основен аспект е да създадем система а, за макроекономически надзор, не само за бюджетен надзор. Защо? Защото а, има големи разлики между държавите, в които има бюджетен излишък и бюджетен дефицит. И напоследък това се засилва много. А, това е, е и аспект на ши, много широко разпространената се финансова криза. Трябва да предотвратим проблемите, които се зараждат, преди те да се развият в криза. Затова искаме да се разработят индикатори, които да дават сигнали и ранни предупреждения в случаите, когато това се налага. Те оглеждат различни аспекти на економиката. Също така е много важно да се каже, че ние не търсим с това да намалиме силата на европейския износ в никакъв случай. По-скоро искаме да въведем нов баланс на економическия растеж в Европа като цяло така че е, да засилиме способността на стоките за износ, където това е, е необходимо, да и да засилим и търсенето вътре в страните. Като всичко това цели е, добросъстоянието на цяла Европа. Е, трето, трябва да бъде напълно ясно за всички, които наблюдават еврозоната, че ние няма да се оставим да бъдем победени. винаги ще е, има една е, солидна рамка за управление на кризи за държавите, които са в еврозоната. Временният механизъм, създаден на 10 май, е от една страна първа стъпка в тази посока, а средосрочно и дългосрочно е, от комисията ще дойде предложение за по-постоянен механизъм в рамките на пакта за стабилност и на базата на полките от на последните кризи. Механизма трябва да е такъв, че е, никой да не се опитва да For a possible bushfire. да го използва, ако не е необходимо своего рода да създадем една пожарна команда преди да избухне пожара и преди да се развихри голям горски пожар, за да можем да реагираме на време. Господин председател, уважаеми депутати, да заключа. В заключение искам да кажа следното. В момента ние правим един качествен скок в е, управлението на економиката в Европа. И също искам да обърна внимание на друг много важен аспект на предложените мерки. Предложението Естония да се включи в еврозоната на базата на своите постижения. Е, средната злододържавост в Европа е около 75% от е, брутния вътрешен продукт, а в Естония е 7 и половина процента, значи не 75, а 7,5. Много устойчив данни. И смятам, че еврозоната ще устои на натиска с увереност и устойчивите економически политики ще създадат стабилност. Инициативите на комисията, когато бъдат приети, ще засилят управлението на економиката в Европа и стабилността на еврозоната. Европейския монетен фонд е. Това ще е и първа стъпка към създаване на Европейски монетен фонд. Благодаря, господин комисар, за вашето изказване от името на комисията. Сега за НП. Неговият председател, господин Дол. Господин председателю, драги колеги, най-сетне Европа реагира – Държавните и правителствените ръководители започнаха да мислят за проблемите, като преди 10 е, дни приеха план в подкрепа на общата ни валута еврото. Този план отразява необходимостта от солидарност в Европа и демонстрира такава солидарност противно на съмняващите се в нея. Но този план е недостатъчен и трябва да бъде допълнен с мерки за намаляване на националните бюджетни дефицити, мерки е, за съгласуване на националните бюджети, данъчни мерки, съгласуване между 27-те. Е, всички е, повтаряме това 10 дни, нека го направим. Този план в сряда беше допълнен от решение, приветствано от мен на Европейската комисия, за увеличаване на надзора и за изпълнение на пакт за стабилност. Госпожи и господа, няма да се справим без тези мерки – няма да се справим без политическа смелост, защото мерките, които трябваше в европейски мащаб да предприемем колективно, които трябваше да предприемем в национален мащаб, сега се налага да ги предприемем наистина. И това трябва да стане с усилия и отляво, и отдясно. Е, съжалявам, че на немските социалисти във вота в Бундестага за европейския план не проявиха такава смелост. От всичко това трябва да извлечем някои полуки. Първо, трябва да знаем истината за националните обществени разходи, така както знаем фактите за европейските обществени разходи. Моля Европейската комисия да се включи в ролята си на гарант и да посочи всяка държава членка, която не изпълнява тези си задължения. Ние всички имаме страх от радарите, от санкциите, когато сме на пътя. Така сме устроени. Значи, необходими са санкции, за да ни държат в страх. Говорим за сериозна политика. Втора полука. 27-те трябва предварително да определят бюджетните си насоки. Комисията поиска това миналата седмица. Аз самият го поисках преди няколко седмици в тази зала. Знае, че това дразни държавите членки, когато ги помолите да се съсредоточат върху някаква задача. Но в е, бъдеще държавите членки е, често ще бъдат дразнени, ако третират обществените си а, е, финанси, все едно се намират в пустиня, все едно не са обвързани от обща валута. Това, което е вярно за а, националните бюджети, е вярно и за данъчната и социалната политика. Разбирам яростта на някои наши сънародници, а, които трябва да се а, пожертват заради други тези, които се пенсионират по-рано и които работят по-малко. Това не може да трае така. Не може да продължи така. Европа няма да бъде устойчива, ако колективно не я снабдим със средствата за а, такава устойчивост. Еврото, а, ни казват, а, може а, да се разпадне, ако а, не променим своята култура и менталитет. Необходим ни е общо европейски рефлекс. Късогледата политика не може да ни помогне, включително и в проучванията на общественото мнение. Трябва да се ориентираме към средносрочния и дългосрочния план. Трябва да помогнем на своите предприемачи да инвестират. Трябва да помогнем на Европа да се събуди. За това моята група изисква комисията да си свърши работата, да за почне да прилага терапията, която е необходима, както на лошо проявилите се, така и на добре проявилите се. Комисията не трябва да се страхува да прилага необходимите средства. Тя трябва да се постави в услуга на европейците, в услуга на държавите. Големия проблем за всички наши съграждани във всички държави членки е е дали са все още гарантирани техните спестовни книжки. Представете си, един гражданин е работил цял живот, за да спести нещо в спестовната си книжка. И това е първото, което трябва да направим за него да му гарантираме спестяванията в книжката. Комисията бе създадена именно за да гарантира а, всичко това. Именно в този контекст ще има смисъл стратегията ни за 2020 година. Трябва да се отнесем сериозно, а, да се отнасяме с колективна отговорност към обществените си разходи. Трябва да инвестираме в образование, обучение, новаторство, научно-изследователска дейност. Ако правим економика в, економии във всички държави членки, ние като евродепутати трябва да покажем пример. В противен случай няма да ни вярват. Няколко кризи съм преживял. Дълбоки, тежки. Тези кризи поне могат да послужат като отправна точка за ново начало за Европа и за нашите съграждани. Благодаря ви. Благодаря. Сега за групата на социалистите господин Шулц. Благодаря, господин председателю. Госпожи и господа, колеги, Мисля, че провеждаме тези разисквания при много сериозни обстоятелства. Обстоятелства, които съставляват заплаха за Европейския съюз. Десетилетия наред сме прилагали идеология, според която оставяме нещата да вървят по течението – Никога не е бил поставен под въпрос а, приоритетът, предимството на капиталистическата система през тези десетилетия. И това ни хвърли в най-дълбоката криза с заедостта и економическа криза от края на Втората световна война. Най-дълбоката криза на морала, най-дълбоката криза с легитимността на институциите от края на Втората световна война. Тази криза не трябваше да се състои. Тя е перверзна, тя е отчасти неморална. Ще ви дам пример за това, което имам предвид. Много от нашите съграждани was ist eigentlich der handel mit кредит-дефолт-swaps? не знаят какво означават а, а, слопове а, при а, неизправност по кредитите. Не знаят какво е застраховка на кредита. Те сключват застрахователен договор а, и а, след това се оказват в капан. Ако а, Вземем като пример господин Жозеф Дол. Той сигурно е застраховал срещу пожар своята селска къща. А ако мога да купя тази застраховка, аз, Мартин Шулц, и неговата къща а, изгори, тогава могат да ме обещетят. И ще кажа, ами това е. А, аз имах право. Това е перверзна система, която трябва да пратим в миналото. Това са механизмите, които имах предвид. Тук не става дума да си разказваме анекдоти. Така стои въпроса с пенсионните фондове. Съюзът на учителите от Калифорния искаше да купи една германска авиокомпания чрез хедж фонд. И след това хедж фонда фалира така е, цяло поколение е, учители, е, които са плащали вноски в този фонд в продължение на 40 години, са банкротирали. Тези перверзни механизми, тази перверзна система трябва да бъдат премахнати. Сега правителствата искат да предприемат мерки. Чухме това от господин Лопес Гаридо, чухме това от господин Рен. Много добре звучат тези мерки, като се говори за тях, но трябва да реагираме. Поставени сме в определено положение, на което трябва да реагираме. Мисля, че това става твърде късно. Много мерки можеха да бъдат предприети доста по-рано. И за това имаше призиви в този парламент. Трябва да се поставят под контрол хеджовите фондове. Под кога ще имаме европейски кред... Е, рейтингови агенции? Е, нормално ли е американски рейтингови агенции когато в Гърция кризата достигна кулминацията си, вече да гледат към следващата жертва, към следващата цел. Що за организации са те, че ще решават съдбата на цели народи? Те трябва да бъдат контролирани, да бъдат подчинени на правила. Това трябваше да бъде направено преди години. От години призоваваме за това и нашите искания бяха отхвърлени от тези правителства, които сега е, настояват за строги мерки за излизане от кризата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 В Европейския съюз обаче имаме структурни дефицити, с които трябва да се справим от институционна гледна точка. На хартия сме създали економически и валутен съюз. На практика обаче този съюз е само валутен, но не економически. Ние имаме една мозайка от економически политики в Европа. Помежду им няма координация. Държавите членки не се съгласуват и често пъти економическата политика на една държава членка противоречи на тази на друга държава членка. Всъщност в един валутна зона съществуването на економически политики множество на брой е много опасно. Сега Калифорния ни показва пример за това как подобни обстоятелства могат да доведат до много дълбока криза. За това се нуждаем от економическо управление. Всеки, който е против тази идея, не е разбрал нашите послания. Също така изпитваме криза на легитимност. Хората си дават сметка, че економическата система не функционира и губят доверие в нея. Те виждат, че държавните институции и наднационалните институции просто реагират на движенията на системата. Оттам губят и доверие в институциите. А освен това, доста хора бягат към глобализацията, опитват се да намерят изход в нея, а други се опитват да се прикрият зад националните идеи. Всъщност тук имаме един триъгълник. Криза на доверието, криза на доверието в економическата система и бягство от националното към наднационалното и от наднационалното към националното. Това е комбинация опасна за целия Европейски съюз. За това ни е необходимо економическо управление. Нашите собствени правила трябва да бъдат прилагани а, с цялата им строгост. И най-сетне, е, господин а, Дол, а, където а, са представителите, в чиято партия са представителите на нова демокрация от Гърция, би трябвало а, не така охотно да раздава критики. Господин Ферховщад, Господин председател, празната риторика по идеологически съображения няма да ни изведе на правилния път за преодоляването на кризата. Онова, на което сме свидетели днес, господин председател, според мен не е финансово-валутна криза на Съюза, не дори и, е, и криза на едината валута, а е по-скоро именно криза на управлението на Съюза. Именно това ставаме свидетели днес. Това е криза, бих казал, дори на вторъчеността на държавите членки, и пристрастеността им към междуправителствения подход. А финансовите въпроси, господин председател, следва да бъдат предмет на единен общностен подход на управление в името на общоевропейския интерес, а не в името на интересите на един синдикат на правителствата. И в това отношение аз бих отправил три послания. Първо, към господин Гаридо, представителя на съвета, може да поискаме е, дори от е, Испанското председателство е, да поиска от членовете на съвета да си позамълчат да се въздържат от викове и крясъци, защото винаги, когато се налага подкрепа за еврото, един или друг държавен или правителствен ръководител си отваря устата и на практика саботира общия интерес. Така че, нека в съвета, ако обичат да помълчат, да оставят Европейската комисия да работи, да оставят Европейската централна банка да потърси решение. Второто ми послание е адресирано до комисията. Е, господин Рен, вие сте взели храбри решения миналата сряда, но аз мисля, че комисията следва да отиде и по-далеч. Създадена е специална работна група, специална работна група на съвета, която ще заседава и ще стигне до нещо не по-рано от октомври, ако не и в края на годината, твърде късно ще бъде тогава. Необходима е инициатива, инициатива на комисията през идните седмици и месеци за приемането на глобален нормативен пакет. Не можем да чакаме работна група някаква служба на съвета да протака. Работа на комисията е да внесе инициатива, да я сложи на масата на съвета и на парламента. Инициатива, включваща според мен четири елемента. Първо, укрепване на пакта за стабилност. Необходими са санкции. И аз мисля, че тук ще ме подкрепят. Подкрепям идеята на, и, и на комисаря Рен. В този пакет преди националните парламенти да гласуват националния бюджет, да се предвиди надзор на общоевропейско равнище. Тук може да се говори за субсидиарност, за накарена субсидиарност, но в края на краща всичко се свежда до лоялността, до привързаността към ценностите на Европейския съюз и към пакта за стабилност в край на краищата бюджетите, разбира се, нямат нищо общо с едината валута. Те са предмет на национални правомощи и все пак трябва да подлежат на известна координация. На второ място, стратегията 2020 следва да бъде убедителна. А за сега обръщам се към представителя на съвета. Не звучите убедително има някакви общи заключения, но в какво се състоят те? Все същото като онази Лисабонска стратегия, онзи отворен метод на координация, които до нищо не доведоха. На Европейската комисия трябва да бъдат дадени всички инструменти, за да може тя и никой друг, тя именно да управлява изпълнението на стратегията 2020. На трето място, разбира се, е един европейски валутен фонд. Европейски валутен фонд, който да замени механизмите за стабилност, създадени сега, понеже вие сам казахте, господин комисар Рен, тези механизми за стабилност няма да бъдат достатъчни. Понеже те са отново междуправителствени, а не общности. И разбира се, за всяка стъпка, която се предприема в рамките на един такъв механизъм, трябва да се постигне единодушие. Това просто не може да функционира. Следователно, един европейски валутен фонд, управляван от Европейската комисия, ако е необходимо от Европейската централна банка, а не е, по, по начина по който се работи е, до сега с едни е, е, непрестанни разисквания. И накрая един европейски облигационен пазар. Ето за това се иска храброст. Обръщам се към представителя на комисията да се сложи на масата на съвета един именно амбициозен, храбър пакет от мерки. От името на е, Европейски свободен алианс, госпожа Хармс, госпожи и господа, Моята група взе решение да излезе с положителна позиция по отношение на мерките, приети в Брюксел. Ние обвързваме обаче подкрепата си с условието за категорично признание на необходимостта от по-обща, по-единна финансова и економическа политика. От името на нашата група, разбира се, това не е нищо ново. Ние отдавна настояваме за това. Но предвид чутото от господин Лопес Гаридо и от господин Рен, нека кажем, че отново обвързваме подкрепата си с настояването за сериозни решения на общоевропейско равнище, които да се насочат не просто към симптомите на кризата, а да се насочат към нейните корени. От 2008 година, според нашия анализ, ние преследваме последиците от а, фалита на а, е, Lehman Brothers през 2008 година. Единственото, което правим е да спасяваме банки. И това честно трябва да го кажем на хората. Еврото не бе дестабилизирано преди две седмици а, и, и още повече преди две седмици а, е, не бяха предприяти мерки толкова за стабилизиране на еврото, колкото за поредното избавление на няколко германски банки. И всичко това, разбира се, струва милиарди и откъде ще дойдат те, никой не знае. погледнем е, за какво се договориха министрите на економиката и на финансите, ще видим, че е, договореността съдържа плахи недостатъчни стъпки за регулиране на пазарите. Ние настояваме днес държавата решително да се върне в управлението, в регулирането на финансовите пазари. Не можем да допуснем да ставаме заложници на банките. Разбира се, банките имат своето значение за функционирането на системата, обаче явно нещо не е наред и то никак не е наред, ако политиката и политиците са притиснати с гръб до стената от пазарните участници. Има признаци, че в някои държави членки на Европейския съюз нещата най-сетне са потръгнали в правилната посока, но е, е, е, е, е ние смятаме, че мерките трябва да обхванат целия Европейски съюз да бъдат регулирани спекулативните инвестиционни фондове, да бъде въведен данък върху финансовите операции и не само на думи. Стига риторика, необходими са ни дела. За да можем края на краища да рефинансираме задълженията поети от държавата за подпомагане на финансовия сектор и на реалната економика. Данъкът е единственият начин. И още нещо. За бъдещето на една координирана бюджетна политика на Европейския съюз. За налагането на обща бюджетна дисциплина. Аз не за пръв път чувам подобни неща от Германия. Но Когато става въпрос за управление на кризата, за Европа към 2020 година, за пореден път трябва да заявим ясно какво желаем. За да можем след 5-10 години да погледнем хората в очите. Ако днес приемем европейска стратегия, която е, да заявява социалната отговорност на държавата за подрастващите, за, за младежите, за е, образователната система, за културата. Колегата Комбендит е, ми подсказва, че Гърция се нуждае от повече време, за да осъществи финансовия си план, но, но не само за Гърция става въпрос. А, според мен в бедствено положение се намират финансите на немалко държави членки. И ние следва да съсредоточим вниманието си върху социалните въпроси. Това е най-доброто, което Европейският съюз би могъл да стори сега. Да поддържаме справедливостта, равнопоставеността на поколенията, за да можем в утрешния ден да ги погледнем без срам в очите. И най-сетне за изменението на климата и устойчивото развитие. Не бива да забравяме и това. Всички нововведения в економиката, в промишлеността следва да бъдат насочени към екологосъобразност. Ако ще се създават нови работни места, те следва да се основават на е, авангардни технологии, на устойчиво производство. И за това, разбира се, са необходими пари. Почти ерес е днес да се говори за нови данъци. Но аз не виждам как бихме могли да се измъкнем от днешната криза, ако не преодолеем това табу. Табуто за данъчното облагане. Благодаря. От името на европейските консерватори и реформисти, господин Кирхов. За съжаление, вече стана характерно за всички, които говорят за Европейския съюз, да казват, че решението на всички проблеми е интеграцията. Но това, което липсва на Европа, не са механизми за политики, а по-скоро политическа воля да се изпълняват ангажименти, които са поети, но не се изпълняват. За това определено се надявам, че инициативата Европа 2020, която е необходима за да се преодолее кризата, няма да постигне по същия начин да има същите проблеми и неуспехи. За да избегнем подобни кризи в бъдещето, трябва да има механизм за, по, за надзор и за по-засилени санкции на държавите членки. Сега предполагаше с такива механизми да има, но тази политика просто не бе наблюдавана, не беше контролирана. А, сега не можем да се надяваме, че това ще бъде направено, защото ще въведем по-строги по е, разпоредби. Санкции съществуваха и преди, но те не бяха налагани. И не знам, новите мерки ще бъдат ли приемани по-сериозно. Също, създаването на на ценни книжа за държавния дълг. Това подкопава принципите на е, стабилното публично финансиране, което ние трябва да застъпваме. Ако искаме да има успех еврозоната и да приветстваме и нови членове в нея, е необходимо европейските страни да поемат отговорностите си сериозно, да се отнасят отговорно и да си спазват ангажиментите. Комисията, както си призна, счита, че предложенията и ще засилят економическия и валутен съюз. В, в английската версия на текста се говори за управление governance, а френската версия казва правителство, government. А, аз смятам, че подобни формулировки няма да решат е, проблема и не са позитивни и за самия Европейски съюз. Федерацийни групи си... Благодаря. Сега Обединената левица. Господин Биски. Благодаря. На последните две срещи на съвета стана ясно, че се движим в посока за постигане на промяна. Сега е важно да се координират европейските политики. В, в Лисабон се говореше за ролята на парламента, а сега вече става дума за много сериозни средства, за които са се споразумяли държавите, но по време на тези споразумения въобще не съществува нищо от страна на парламента пакета за възстановяване, пакетите за помощите на отделни страни. С тях се подпомагат страните, които са силно задължени, но това се плаща от гражданите. 750 милиарда евро се предвиждат. Как точно ще се оправим с тях? Ще почнем да печатаме пари ли? Мисля, че Европейския съюз трябва да бъде повече от просто един один пазар с един валута. Господин Барозо е напълно прав, че ако нямаме економически съюз, няма смисъл да има и валутен съюз. Та, за момента аз не виждам какво се очертава като картина. Пакта за стабилност и растеж не е постигна своите цели. Търсиме сега елемент на координация, но не виждаме как ще се усъвместят тези неща. Ние имаме нужда от социален Европейски съюз, трябва регламент за финансовата политика, нямаме координация на данъчните политики, нямаме координация на заплащането. А, за данъка върху финансовите операции говорим от толкова време и нищо не сме направили. Европейския съюз и неговите институции трябва да изграждат системи, а не да ги разрушават. Ето виждате какви са притесненията на гръцкия народ и на други държави. Виждате колко рестриктивни мерки се налагат. Трябва да има хармонизация на социалните стандарти, а спекулативните фондове, те трябва да бъдат е, забранени, както и данъчните оазиси. Ако искаме да се справим с финансовата криза, а ние искаме това, не трябва да действаме толкова бавно. До сега сме действали изключително бавно и заобщо не можем да сме в крачка с развитието на нещата. Милиарди се губят а, в а, неудачни решения. Банките трябва да бъдат в помощ на държавата, а не да взимат парите от дънакоплатците. А в момента мисля, че и въобще трябва да си помислиме дали да не квалифицираме банките като разбойници. Благодаря. Госпожа Завела. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, искам да се възползвам от тази възможност, за да благодаря за извънредно резултатната ви работа по отношение на кризата, в която изпадна моята страна Гърция. Искам също да благодаря на всички групи в Европейския парламент за тяхната подкрепа и солидарност за свидетелствани към Гърция. Госпожи и господа, господин комисар, имам три предложения. Бих искала, драги колеги, да ви помоля да ги подкрепите. По отношение приемането на постоянен механизъм за економическо управление. Института Бръгел, който е мозъчен тръст в економическата сфера, предлага следното. Европейската централна банка да гарантира европейските задължения до размер 60% от брутния вътрешен продукт на всяка държава членка. И а, съчетаване на тези мерки а, с а, тегляне на заеми на международните а, пазари, тъй наречените червени а, заеми, а, за а, допълване а, на а, остатъка. Много бързо може да бъде предприята тази мярка. Не ни е необходим кой знае какъв нов механизъм. По отношение на Гърция, две бързи бележки. Е, Международният валутен е, е, фонд отпуска заеми със срок на погасяване от 3 до 5 години. Ако европейците възприемат тези предложения, Гърция ще може, възможно най-реалистично, да погаси своите дългове. Това е много добро послание към Гърция и ще я стимулира. На второ място, помощта на за Гърция ще бъде и използвана за погашение на задълженията ни и а, рационално е, е да се запитаме, може ли Европейският съюз да деблокира средства, които да бъдат предоставени на Гърция в бъдеще, за да бъдат използвани за целите на развитие на гръцката економика. Е, сега гръцкото правителство се опитва е, да събере средства, е, да привлече заеми, за да намали задълженията си, което означава, че не се полагат усилия с оглед на, раз, на развитието. И за това, господин комисар, казвам, че е необходимо тези усилия, насочени към развитие на економиката, да бъдат подкрепени. Надявам се, че гръцката криза ще бъде единствената, за която ще се наложи Европейският съюз да плати определена цена. Е, цена, е, която трябваше да се плати, може би, преди 10 години, е, с оглед на едно по-резултатно економическо управление. Госпожо, не ви а, прекъснаха, защото а, сте Гъркиния, и беше важно да ви изслушаме, но пресрочихте времето си. Надявам се следващия път да се вместите в определените ви рамки. Не исках да ви прекъсна, защото а, вие сте Гъркиния и говорихте много за Гърция. Имате право на това, а, но все пак обръщам ви внимание, че просрочихте. Да, моля. Процедурен въпрос. Господин председателю, когато станахте председател миналата година, казахте, че ще третирате всички еднакво. Интересен е този дебат, но господин Шулц пресрочи с две минути. А, бихте ли пояснили защо а, на други групи позволявате да а, пресрочват, а пък на някои депутати не позволявате? А, вижте, опитвам се да държа юздите на, време, на времето за изказвания. Вярно е, че някои хора се изказаха по-дълго отколкото беше предвидено, но госпожата, която се изказа току-що, говори много по-дълго. Съобразих се с факта, че тя е от Гърция и е, мисля, че беше важно за нея да се изкаже до край по темата за Гърция. Специално нейното просрочване беше доста съществено, затова направих бележка. Господин Вагнер от името на необвързаните. Господин председателю, с оглед на сегашното економическо положение, държавните и правителствени ръководители трябва да си дадат сметка, че изходът е повече Европа, а не повече национализъм. В този дух бяха предприяти някои мерки, като ограничаване на правото на вето в Европейския съвет. И накрая, макар и твърде късно, си дадохме сметка, че всички сме в една лодка. И няма смисъл да се чака а, тук или там да възникнат индивидуални проблеми и на тях да се реагира с инцидентни мерки. Надявам се, че сега сме в началото на едно истинско европейско економическо управление, защото това, от което се нуждаем, е управление. Това, което ни липсва, е истинско управление, ако наистина искаме да съблюдаваме духа на завещаното ни от бащите основатели на общността. Това ще позволи да укрепим Европа и да внушим един дух на данъчна и бюджетна дисциплина драги колеги, укрепването на правомощията на Европейската комисия и на Европейския парламент е единственото, което ще ни помогне да запазим Европа, да я предпазим от това да изчезне като сянк. Благодаря. Chciałem panu powiedzieć, że uczestniczymy w bardzo ważnej debacie. Бих искал да ви кажа сега, че е, води много важен дебат, който без съмнение ще повлияе върху бъдещето на Европейския съюз. Госпожа Бортман Кол, пристъпваме към индивидуалните оратори. Две минути и половина, госпожо Кол. Господин председател, научавам, че ако фермата на е, Жозеф Дол е, се подпали, първата работа ни трябва да бъде да угасим пожар. И общо взето е, такива неотложни мерки на стойност 100 милиарда евро е, приеха е, държавите членки Ние обаче също би следвало да имаме думата по такива въпроси. Не съм сигурна, че някои от мерките биха били достатъчно разумни. Необходим е устойчив економически растеж, заетост. И единствения начин да го постигнем е да поддържаме стабилността на валутата за да бъде амбициозна стратегията 2020, следва строго да се спазва пактът за стабилност и растеж. Това на своя ред зависи от солидното общо европейско управление. Това е и сърцевината на резолюцията, която обсъждаме в парламент. Подкрепяме комисаря Рен, но според мен е, е безотговорно от страна на социалистите да е, гласуват против. Спекулативните операции не са причина за кризата. Те, разбира се, я влушиха, но не са причина за нея. Господин Хане Свобода. Уважаеми господин председател, колеги, госпожа Вортман Кол говорила току-що, греши в две отношения. Първо, ние не желаем да подпалваме фермата на господин Дол. Е, никой не би трябвало да изгори. Та, ние тъкмо е, това се стремим да предотвратим. На второ място, ние наистина подкрепяме мерките предлагани от господин Рен. Повечето от предлаганите мерки са за в случай, че фермата на господин Дол изгори. Но ние не може да чакаме тя да се запали. И естествено, ние не възразяваме срещу е, предлаганите мерки. Е, каза се тук, че процесът на вземане на решение бе крайно бавен. И пазарите, разбира се, отбелязаха това. Какво става през последните десетилетия в Европейския е, съюз? Разликите между държавите членки по конкурентно способност е, се задълбочиха, вместо да бъдат намалявани. После, какво да кажем за е, е, разликите между бедни и богати. Тези разлики се, се превръщат в пропаст. Може да ви звучи като марксистка фразеология, но край на краищата става въпрос за социалната сигурност. А и за това да обясним на хората мерките, които се вземат. Как ще приемат хората тези мерки, ако в резултат от тях пропастта между бедни и богати се задълбочава. И искането, което отправяме към комисията и към съвета е следното. Първо, трябва да бъдат преодолени разликите по способност между държавите членки. Да вземем Гърция, Испания и други тяхното положение следва да се подобри, без да се накърнява конкурентоспособността на Германия, е, Австрия или Холандия. Тоест, не всички е, да се обединят около най-малки общ знаменател, а напротив, да, да се обединят около една максимална конкурентоспособност. Освен това, господин комисар, някак не виждам как конкретно ще се справите с всичко това? Реформа, казвате, добре, но какво всъщност означава това? Реформа на пазара на труда, реформа в пенсионното осигуряване. Какво точно имате предвид? После, трябва да видим как да се реформира бюджетната политика инфраструктурната политика, всичко трябва да се огледа комплексно. Значи имайте предвид това. Конкурентоспособност и социална сигурност. От това се нуждае Европа. Благодаря, госпожа Валян, минута и половина. Благодаря. Бих искала да повдигна въпроса за положението в държавите членки, които не членуват в еврозоната, но е, споделят същата загриженост. Политическите лидери в нашите страни е, популяризираха идеята за членство в Европейския съюз е, с аргумента, че Европейския съюз би бил щит срещу економически затруднения. Оказва се, че този щит не издържа Знаем също така, че бързите пари не са дългосрочно решение. Няма альтернатива, следователно, на задълбочената економическа интеграция, на един по-тесен Европейски съюз. Няма альтернатива на финансовата дисциплина на общоевропейско равнище и оттам е необходимо управление, е, общоевропейско управление на финансите и економиката. Необходими са разумни мерки. В Румъния, например, е, държавата орязва пенсиите и заплатите, вместо да намали бюрократичните разходи или клиентилистките си услуги вместо да съкратим държавните разходи за прекомерната администрация, урязваме заплатите на лекарите и е, учителите. Благодаря. Е, пан Филип Ламбер, минута 30. Филип Ламбер, господин председател, уважаеми колеги, е, държавните разходи следва да бъдат отговорни. Бюджетите следва да бъдат балансирани. И това означава отговорно управление. Общ надзор. Обаче не, не, е, господин представител на е, съвет. Понеже онова, което се прави, е да се внушава, че кризата би могла да бъде преодоляна единствено с намаляване на разходите. А намаляването на разходите не би извело Европа от кризата, не би повишило производителността, и още повече би нарушило принципа на социалната солидарност. Край на краищата не става въпрос единствено за намаляване на бюджетния дефицит, а за влагане на средства в нашето бъдеще. Следователно, не само да се намаляват разходите, но и да се налагат данъци, да се налагат данъци върху финансовите операции, върху онези, които са извлекли прекомерни печалби, например в енергетиката, не означава да се правят подаръци на най-богатите и да се бърка в джоба на най-бедните. И трябва следователно да се обърнем с лице към още едно табу. Не точно бюджетното, не точно данъчното табу, а табуто на суверенитета. Е, суверенитета, който между другото се отстоява от НП и други в тази зала. И най-сетне Председателят прекъсва оратора. Господин Епинг, минута и половина. Председателя току-що говори за криз, е, стратегия на изход от кризата. Да, има такава стратегия. Това е данъчен консерватизъм, фискален консерватизъм. Е, излишно, е, прекаленото харчене на пари в държавната сфера продължи прекалено дълго. Дори в добри времена председателството на господин Шодер в Германия надхвърли 3% ограничения. В Гърция също. Те са просто не са в състояние да си управляват средствата. Е, пакта за стабилността. Господин Проди какво каза 2002 година? Много добре знаете. Той каза, че това е просто глупост че трябва да се промени пакта за стабилност. Ние се опитахме да променим, обаче се хлъзнахме по една наклонена плоскост и сега трябва да вървим по посока на фискален консерватизъм за дълги години напред. Да се развиват уменията на предприемачите, примерно господин Шус. Трябва ли да има данъчно облагане за това? Не, не, защото така нещата стават още по-лоши. Създава се стагнация и ще тръгнем на опаки, на обратно. Разбирам, че гражданите са ядосани. Хората, които очакват пенсии, хората, които са спеставали. Разбирам да накоплаците в Германия. Те са наясно, че те трябва да платят. Ама те не могат винаги да плащат. И господин Верховщет, ако още е тук, нека да каже той на господа Жан Меркел да не говори за еврото. Ами, той какво, виждате каква е бъркотията в негова собствена страна, той Европа ли ще управлява? Председателя прекъсва. Благодаря, господин председател, Няма да успокоите а, пазарите а, без а, да се закълнете в един от основните принципи. Напълно свободно движение на всички капитали и отказ от прикритата неравна конкуренция. Вие на народите обещавате кръв и сълзи. Трябва да се сложи край на европейската забавачка. Защо народите не бяха консултирани за тези промени, за тези решения? Сега вие искате да поставите под контрол от страна на Европейската комисия националните бюджети. Говорите за дефицити и задължения. Защо обаче никога не чуваме да ни се говори е, за възможността да се ангажират е, е, наличните средства, да се съберат вземанията, защото ние не облагаме капитала и все по-неравностойно става положението на хората от гледна точка на тяхното богатство. Трябва да бъде променен статутът и ролята на Европейската Централна банка. Необходима ни е истинска солидарност. Благодаря, колеги. Колегата Бургезио. Колко ще успее да съществува еврото, вида в който съществува сега? Може би след една-две години то ще се разпадне изобщо като система. Не съм съгласен с е, факта, че ще се отпускат като заеми 750 милиарда, за да се посрещнат трудностите на Гърция не смятам, че подобни мерки ще изградят едно стабилно социално-економическо бъдеще на милиони европейци, нито пък, че ще спасат еврото. Защото това може да се постигне, като се намалят е, лихвените проценти, за да има капитал да се инвестира в индустрията. Това е важно да се направи в момента, а не да се разходват държавни пари. Комисията твърди, че възнамерява да преразгледа и да разглежда баланса на плащанията на страните преди да бъдат одобрени техните бюджети. Не смятам, че това може да бъде удачна мярка. Ich möchte mich gegen die unerträgliche, europafeindliche Haltung. Благодаря. Отношението на съвета е против Европа. Оплакваме се от кризата, но в края на краищата ние сме отговорни също така за много от причините на кризата. Не бяха предприяти достатъчно мерки за това. Да речеме, що се отнася до Гърция и Испания и Португалия, проблем, техните проблеми бяха откроени много рано. Но кой блокираше процеса? Вие, съвета от името на е, Испания и от Германия и Франция и Австрали... Австрия. Вие просто не искахте да действате, защото не искахте да има контрол и над вашите финансови дела, защото знаехте, че не, те не са наред. В момента, знаете, в Австрия има проблеми с наказателни кодекси. Се надявам, че те и те няма да бъдат решени. Аз не смятам, че трябва да копираме това, което се случва в Америка. Ние имаме нужда от демократична легитимност. В е, съвета, съвета се представя за защитник на Европа, но всъщност не действа така. Господин Карас, една минута. Първо, кризата ни показа много ясно къде са нашите ограничения и нашите слабости, двойните стандарти, двойни морални стандарти, грешката, липса на надежност, на отговорност. Също така стана ясно, че не сме си свършили работата както трябва и подкопаваме общността по този начин. Това се отнася и за съвета, и за комисията, и за парламента. А ако Европейския съюз иска да постига целите си, ако постигне съгласие да има санкции и процедури, комисията не трябва да зависи от решенията на страните членки, за да изпълнява мерки, върху които е постигнато съгласие. Тоест, тези процедури и санкции трябва да бъдат автоматични. Евростат също трябва да може да прави проверки в страните тогава, когато реши, че е необходимо. Имам две години, минути, господин председател, не ме прекъсвайте. Председател казва, не имахте една минута. Извинявайте, аз смятах, че са е, две. Добре, продължете, казва председател. Е, хеджинг фондовете. Нищо не сме решили за тях все още. Нека съвета и парламента да работят достатъчно бързо, за да можем през септември на първо четене да мине този текст. За финансовите операции, нека също така да решим нещо и по този въпрос. Комисията да изготви предложение какъв да е европейския данък върху финансовите операции – Ние искаме съвета да изготви оценка за е, въздействието върху националните законодателства в такъв смисъл, за въздействието върху економик. И във всички случаи трябва да се борим за повече Европа и по-малко защита на националните интереси. Благодаря. Сега господин Булман. Äh, господин председателю, колеги, Господин Гаридо, вие представлявате съвета тук. Имам конкретен въпрос към вас. За да разсеем мъглат, за да раз, така да разсеем е, усещането, че нещата са извън нашия контрол. Имам конкретен въпрос. Господин Шулц а, е, говори а, е, за различни спекулативни а, е, продукти, а, за тези продажби на къси позиции, а, за спекулациите, които доведоха Гърция до сегашното положение, както и други. Господин Гаридо, разбирам, че вие напоследък доста често заседавате а, в съвета ЕКОФИН. Защо се оказва невъзможно да предложите съгласувани действия за всички държави членки, посредством които тези продукти да бъдат забранени. През миналите седмици и месеци в Берлин а, съм провеждал консултации и непрекъснато поставям въпроса и а, тези токсични продукти се оказва трябва просто да бъдат забранени. Защо трябва първо да катастрофираме и едва тогава да предприемем мерките? Нуждаем се от тези мерки, за да защитим своите економики, своите народи народи, вие говорите за тази покъртителна бавност на всичко, което става в съвета. А, може би и това е причина. Бих ви предложил нещо като пакт. Ние в Европейския парламент правим много смислени предложения за а, регулиране на надзорните органи. Направили сме предложение и за спекулативните фондове, тъй наречените хедж фондове. И предлагаме мерките, които ще бъдат предприяти, да са общо валидни на европейско ниво. Сега, ако вие превърнете думите в дела, би трябвало да се включите в нашия дебат и да предприемете действие в спешен порядък. Най-сетне трябва да направим някакво движение, да приемем законодателство общо валидно на европейско равнище. Трябва да се отървем от тази бавност в съвета. Имаме средства, които могат да бъдат използвани. За това, моля, помогнете ни в съвета, а, така че да бъдат прияти необходимите актове за забрана на продуктите. Благодаря и вие малко просрочихте времето си за изказване. Сега госпожа Десарне. Несъмнено най-тежката криза а, преживяваме в момента в Европа и за това трябва да се приемат правилни решения, без да се чака октомври. Спасителният план бе първа мярка, закъсняла, по-добре късно, отколкото никога. Но той трябва да бъде спешно допълнен със създаването на истински европейски валутен фонд, със създаване на общо европейски пазари и на общо европейски рейтингови агенции. Защото Единната валута не може да функционира без бюджетно, економическо, политическо сходство и единство. Не е необходимо и не е редно Европа да оставя управлението в ръцете на спекулаторите. И за това трябва да обърнем внимание сега на самото управление на Европейския съюз, въпрос, който ни обягва напоследък. Две са целите. Да, трябва да намалим задлъжнялостта, но това трябва да стане реалистично по начин, който вдъхва доверие. И същевременно трябва да си създадем пространство за маневриране и да направим необходимите реформи, за да подготвим бъдещето. И двете неща трябва да вървят успоредно. За тази цел е необходимо да се постигне съгласуваност между националните бюджети на държавите членки. Комисията трябва да направи необходимите предложения за реформи в бюджетната сфера, както и за реформи на данъчното облагане с цел постигане на ръст. Не можем без бюджетна, економическа и политическа реформа да предприемаме само валутни мерки. Господин, господин. Господин Канфа. Господин Рен, знаете, по два начина се намалява дефицита. Ограничават се разходите или се, намаляват се разходите или се увеличават данъците. Сега, за да се намалят разходите, трябва координация на европейско ниво. За да се увеличат данъците, трябва да погледнете към банките, към предприятията и към техните печалби. И за тази цел ни е необходима общоевропейска координация. Във вашето известие от миналата седмица нищо не се казва по тази тема. Въпросът ми се споделя до голяма степен от колеги от различни групи. В идните седмици ще излезете ли с план за данъчна координация? за да дадете на държавите членки инструменти за създаване на пространство за маневриране и за увеличаване на съответните данъци или въвеждането на нови такива. господин Ферховщата спомена вашето право на инициатива, но аз мисля, че в днешно време то вече се е превърнало в задължение за инициатива. Е, Благодаря. Господин Вандален, една минута. Господин председател, уважаеми колеги, опасявам се, че мерките за подкрепа на Гърция няма да дадат резултат. Бюджетният дефицит, дефицит възлиза на 14% от БВП. За 3 години Гърция следва да го сведе до под 3%. Това, т.е. до 7, извинете, процента. Това просто не може да стане. Така Гърция ще тръгне по една нисходяща економическа спирала с понижаващо се е, потребление и нарастващи задължения по обслужването на дълга. Трябва да бием тревога. И в края на кращата Гърция ще каже, че не може да плаща и ние ще трябва да се примирим. Страните от еврозоната трябва да е, подчинят бюджета си на строг контрол, да спазват строго пакта за стабилност и растеж. В противен случай просто трябва да напуснат еврозоната. Господин Контис има думата. Благодаря, господин председател. Утре в Гърция ще бъде проведена най-голямата обща стачка от години насам. Трудещите се се е, противопоставят на взетите от правителството мерки. Господин Рен, е, тук ставаме свидетели на едно голямо лицемерие. Говори се за механизъм за е, подкрепа и солидарност – а по-скоро става въпрос за европейски санкции, водени на всичкото отгоре от Международния валутен фонд. Ние в продължение на 6 месеца апелирахме към Европейската Централна банка да промени политиката си. Апелирахме за контрол върху американските рейтингови агенции. Вие не се вслушахте, оставихте ни на произвола на съдбата, в ръцете на спекулантите, а сега искате от нас да въведем строги мерки за ограничаване на бюджетните разходи. По 118 член от Лисабонския договор парламентът следва да проведе дебат именно за солидарността. Госпожа Андреасен за една минута. Благодаря, господин председател. Трябва да кажем, че Испания върви по стъпките на Гърция при 11% дефицит от БВП. Европейската бюрокрация е, тутък си се опитва да посочи с няколко пръст да го обвини за кризата. Но именно бюрокрацията е виновна за кризата – е, защото е, именно тази бюрокрация предложи приемането на държави членки в еврозоната, знаейки много добре, че економиката им не отговаря на изискванията. Евростат ли ще ни управлява е, економическата политика? Реалистично ли е държавните разходи в Гърция да бъдат намалени, след като 20% от активното население работи в държавния е, сектора 50% от МСП търгуват единствено с държавата. Сега на всичкото отгоре пакетът, който е одобрен е такъв, че повечето държави членки нямат средства да участват в него. Господин Мелцер, две минути. Благодаря, господин председател. Прекомерно бързата цен централизация и европеизация и въвеждането на единна валута са в основата на сегашните проблеми. Европейската единна валута в края на краищата не е твърда валута, не е свободно конвертируема поради твърде многото различие между економиките на участващите в еврозоната страни. Още повече една обща валута предполага обща економическа политика – слабите економики, ако желаят да останат в еврозоната, следва да подлежат на строг бюджетен контрол за намаляване на дефицит. Централизацията под формата на един бюджетен орган в Брюксел, вземащ решение от името на всички страни, би представлявало сериозно посегателство върху суверенитета на държавите членки. Днешната криза не може да бъде използвана за претекст за по-нататъчна централизация на европейските бюджети. Ако наистина ще извличаме полуки от днешната криза, вероятно би трябвало да помислим за съвсем нова организация на европейската парична политика. Нещо като алианс на европейската твърда валута – така че отделните участници да напускат еврозоната, ако не са в състояние да отговорят на критериите за конвергенция. Всички трябва да економисваме сега, не на последно място, трябва да спомена и това. И следователно и Европейският съюз трябва да реализира економии. А ние тук, в парламентът, трябва да помислим дали когато всеки затяга коланите е уместно да увеличаваме бюджетните средства за щатни сътрудници. Господин Ланген има думата. Благодаря. 60 години след плана на Шумен, на 9 май празнувахме тази годишна, комисията и съвета всъщност прекратиха метода на Моне. Парламента бе изключен от процеса на вземане на решение. Комисията се съгласи с това. Господин Верховщад се изказа в този дух и аз съм съгласен с него. Не, въпросът не е на криза на еврото и на системата, а криза на управлението и на правителствата. Изслушахме Испанското председателство, не искам да ги попитам. Какво направихте? Никакви идеи, никакъв тласък. В момента става дума за най-големите проблеми, с които се блъсквала Европа. Вие добре организирахте една среща на върха в Мадрид. Добре, обаче трябва и повече. Комисията трябва да има предвид това. Тя се остава да бъде водена от е, съвета. Има проблеми с комуникацията няма никакви конкретни предложения. Къде са конкретните предложения? Е, има ли какво да дискутираме в близките 2-3 години? В никакъв случай. Искаме комисията да бъде смела, да поема инициативи, да действа в духа на метода на Моне, да създава предложения за общността, да има коража да направи това. Ние отчаяно се нуждаем от мерки за стабилизиране на економиката. Е, страните членки не си изпълняваха задълженията, не изпълняваха разпоредбите, създадоха дългове. Движиме се в момента в грешна посока по отношение на финансовите пазари. Господин Шулт се изказа тук от името на партията си. Смятам, че беше прав поне по един, в един момент е, от заключението си. Ние също не сме възхитени от това, че гръцките колеги в нашата група не подкрепят пакета от мерки на гръцкото правителство. Ние смятаме, че страните, където има кризи, всъщност създадоха своите проблеми по времето на управление на социалистически правителства. Господин Лопес Агилар. Благодаря. Нашия мандат започна миналата година и на всяко заседание ние обсъждаме кризата. Разбира се, темата е много важна, защото тя унищожи 20 милиона работни места в Европа, но трябва да имаме предвид и какви са ни целите. Кризата не е само криза на еврото в Гърция. има реални проблеми в економиката, в финансовата система, има проблеми в е, паричния съюз, има проблеми в економическия съюз, свързани с е, критериите за този економически съюз. И също така е, размаха на кризата, липсата на достатъчно бърз отговор – това е типично за Европейския съюз, за това изоставаме толкова много, за това не решаваме проблемите на милиони безработни. Е, в други страни е, кризата бе овладяна много по-бързо и много по-добре. Е, чухме съобщението на комисията, чухме какви решения са взети от съвета, знаем стратегията 2020 но тези извънредни мерки са свързани с много големи ограничения за страните. И това ще се отрази на техния растеж. Говорихме вчера в парламента за Конвенцията за човешките права, за плана за действие за програмата в Стокхолм и нека да не забравяме, че Европа няма да бъде създадена само с економически и валутен съюз, а с а, ангажимента на гражданите. И затова нека не забравяме отново, че тези милиони европейски граждани изобщо не са доволни от това, което им предлагаме. Европа застрашава, наказва страните а, трябва да търсим начин да възстановим економиката, да се борим с бедността, да създадем работни места, иначе от кризата няма да излезем. Благодаря. Сега господин, госпожа Голар. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на комисията и на Испанското председателство за всичко направено напоследък. Макар и да е късно, не е лесно да се рулира в бурята. Вие за 15 дни много повече направихте, отколкото в предишните години и бих искала да продължите в този дух. Имам послание към всеки го от вас. На Испанското председателство бих казала, че през юни месец трябва да се приеме под ваша отговорност стратегията за 2020 година. Не си мислете, че ще бъде лесна задача. Стратегията от Лисабон не сработи. Както каза господин Гифер Хофштадт, необходим ни е различен метод, необходим ни е друг механизъм на финансов надзор. Аз знае, че ще има Европейски комитет за системните рискове. Думата системен много пъти а, се чу през този уикенд, изключително натоварен а, в сравнение с предходните. Не а, слушайте онези в съвета, които а, вадят дивиденти от липсата на нормативна уредба. Посланието ми към господин Рен. Подкрепям коража ви. Съгласна съм, че трябва да се предложи на европейските парламенти да работят предварително, заедно със своите европейски партньори. Но тук се открива една пукнатина, която много улеснява онези, които критикуват Европа. Трябва да имате отношение интегрирано, да не оставяте впечатление, че Брюксел диктува на европейските парламенти нещо. Не, те са гарантите на нашата демокрация и а, е, всъщност а, е, обаче а, е, те а, през всичките тези години са гласували бюджети с дефицит и за това трябва да бъдат поставени по някакъв начин под контрол. Госпожа Суинбърн, благодаря. Ние сега се управляваме. Не, че не е имало правила, според които да го правим. Ако бяха спазвани тези правила, нямаше да имаме това ниво на задлъжнялост, каквото наблюдаваме в много държави членки. Аз самата съм странно положение. Провеждам паралели между, между поведението на нашите правителства и поведението на нашите инвестиционни банкери. Ние всяка седмица говорим, че банките не са съдържали добре, не са спазвали правилата и са прилагали финансов инженеринг. Обаче това го правиха и правителствата хората. Ние искаме отговорно корпоративно управление като специфичните а, финансови инструменти и недекларираните активи се вадят на светло. Обаче каква е отговорността, която демонстрират нашите правителства? в Великобритания имахме а, съвсем различни нива на бюджетния дефицит според твърденията на предишното правителство. Като отворихме счетоводните книги, положението излезе съвсем различно. Би трябвало Европа да отправи този апел към правителството. Служете вред финансите си и тогава ще можете да погледнете напред. Господин Де Йонг. Господин председателю, координирана политика ни е необходима за изход от кризата. Но не трябва да забравяме и големите финансови институции финансовите институции трябваше да бъдат буквално спасяване, защо, спасявани, защото а, не си плащаха задължения. А, в Холандия трябваше да платим 2,5 милиарда евро а, допълнително като лихви. А пенсионен фонд, един от пенсионните фондове, а, беше купил а, гръцки държавни облигации, а, за да получи по-високи лихви а, и в резултат на тази спекулация сега търпи такива загуби, че може би и там ще трябва да се намесим. Призовавам ви да се съсредоточим върху истински необходимото, не върху крайни мерки, а върху ограничаването на спекулата която доведе Гърция до това положение. Смятам, че е, такъв е правилният път. Господин Салавракос. Кире Проедев, Христо. Благодаря, господин председателю. Искам да кажа, че подкрепям безрезервно от теоретична гледна точка предложените мерки от господин Оли Рен. Те са е, един теоретичен капитал за Европа. А, а освен това, а, ни се правят тези предложения от човек, на когото дължим уважение. Държа да ви обърна внимание обаче на факта, че тази висока температура е също толкова голяма заплаха за економиката, както и хипотермията. Това въжи и за економиката, и за човек. Тук не трябва да бъдем необосновано стриктни, необосновано строги, защото така богатите ще станат още по-богати, а бедните още по-бедни. Поради тази причина искам да кажа, че световното економическо безредие се дължи преди всичко на създаването на огромни резерви в световен мащаб. От тук следва, че трябва да се справим с този проблем, като положим усилие за стимулиране на ръста в Европейския съюз с цел рационално да се справим с кризата. Благодаря, господин Мауро. Две минути. Благодаря, господин председател. Ги Ферхов, щат, критикува фразеологията както националистическа, така и марксистка в отговор на кризата. Аз ще се опитам да подходя като европеец. Преди две седмици само тук мнозина от нас говориха за солидарност с Гърция. Че какъв е смисълът от Европа, ако тя не помага на нуждаещите се държави членки. Но каква пък е ползата от еврото и еврогрупата, ако е, тя не насърчава култура на отговорност? Какво ще стане, ако солидарност се превърне в синоним на безотговорност? на един Европейски съюз, който плаща сметките на безотговорните правителства, проявили безотговорност към собствения си народ. Общо европейците, така да се каже, искат от Европейската комисия да заяви авторитета и властта си, вместо да бъдат санкционирани правителствата, които просто са лъгали. А що се отнася до еврото, то се нуждае от обща данъчна, от обща осигурителна политика. Да, в криза сме, но кризата не е резултат от твърде много Европа. Напротив, според мен тя е резултат от твърде малко Европа. Европа обаче трябва да бъде такава, че да предявява на държавите членки тяхната отговорност. Необходима е политическа стратегия, която изпреварва събитията, вместо да върви подир тях. Господин Сасоли има думата за две минути. Европа на народите, от това се нуждаем ние, не от Европа на държавите. Господин председател, колеги, кризата, пред която сме изправени, е криза на европейската политика, неспособна да управлява пазарите. За да спасим Европа, трябва да укрепим институциите и да надраснем рамките на междуправителствената е, система. Преди няколко седмици в Берлин германският канцлер Ангела Меркел би тревога, заявявайки, че евро, еврото и Европа са в опасност. Но да биеш тревога, без да можеш да предложиш убедителни мерки за инвеститорите и за пазарите, се свързва с риска от допълнително отслабване на единната ни валута и на цяла Европа. Какъв е отговорът на пазарите днес? И как биха е, реагирали пазарите на казаното тук преди няколко минути? Дали еврото няма да се срине още повече? Само едно ново европейско правителство би ни дало възможност да защитаваме общата валута, да утвърждаваме растежа, заетостта и социалното приобщаване. Следва да изоставим стария подход на координация на националната политика, да се снабдим с силни инструменти за вземане на решения. Европейските правителства следва да подходят по друг начин по отношение на държавната намеса на политиката на растеж. Тези милиарди, които са договорени, няма да бъдат достатъчни при отсъствието на енергични политически инициативи, направляващи движението на пазарите, съчетавайки финансовия надзор и управление с една по-координирана бюджетна политика. Не бива да се отказваме от инвестициите в проекти от общ интерес, в изграждането на инфраструктурата, опазването на околната среда, образованието и иновациите. Имаме голяма отговорност и тя е да засилим общностното начало, духът на общността. Господин Клинс, мината и половина. Госпожи и господа, пазарът сякаш води пред нашите правителства. Правителствата само реагират на случилото се. И това е скандално. Правителствата е, е, е реагират едва когато пазарите са изпаднали в безисходно положение. А трябваше да се действа далеч по-рано, още при въвеждането на еврото. Взети са мерки, въведени са правила, но правилата са нарушени дори от големите държави членки. И сега е необходима по-строга регулация, необходимо е виновните да бъдат посочени и изобличени. На второ място, в рамките на еврозоната има вътрешни противоречия. И определено сегашната ситуация е изпитание за просъществуването на еврозоната. Тя би могла да се разпадне. Комисията следва да огледа бюджетите на отделните държави членки и при възникването на опасност за еврозоната да предприема мерки. Националните законодателни събрания, разбира се, имат прерогативата да гласуват националните бюджети, но от това не следва, че трябва да се отказваме от някаква форма на европейска оценка повече, а не по-малко Европа. Това ни е необходимо. И опасявам се, че това са последните ни възможности тези дни. Господин Войчеховски. Благодаря. Аз споделям мнението на господин Мауро, че няма достатъчно европейски елемент в борбата с кризата ние сме загрижени от това да се изграждат институциите, но не създаваме достатъчно сътрудничество в борбата срещу кризата. Ние имаме нужда от солидарност и от съвместни действия. Полша, например, в момента има наводнение и хората очакват помощ от Европейския съюз, но такава не идва. Бюджета не е достатъчен и хората смятат, че Европа е слаба. Няма достатъчно средства за конкретни мерки. И ние имаме политически планове, но нямаме финансови средства за тях. Надяваме се, че това в бъдеще няма да продължава. Господин Ауди, две минути. Благодаря, господин председател. Ето настъпи часът на истината, на прозрачността, на отговорността в тази криза, която е не само европейска, но и световна. Създава се световно управление. Каква ще бъде реакцията на Европа? Как ще оказваме влияние върху това европейско управление, като не можем да си сложим пред управлението вътре в Европа? След 50 години строителство, вероятно ще имаме сега 50 години на разграждане поради непредвидливост, което няма да е в полза на нашите е, съграждани. Ние правихме политика без нашите съграждани. А, също така говорихме за права на човека, но не ги спазвахме. Сега а, се открояват слабостите ни и кризата ни шиба с бича си. Нашето нашето европейско съзидание е много крехко. Понякога то е разрядено от корупция. Всички знаем, е, че е, силата на веригата се определя от силата на най-слабото извено. Сега сме слаби. Дошъл е моментът да спасим създаденото. Не правилата са лоши, не е добро изпълнението им от държавите членки, а и комисията не е следила това, което правят държавите членки в достатъчна степен. Да, трябва ни повече Европа, но Европа на истината, на прозрачността, на отговорността. Да, трябва да спазваме пакта за стабилност и растеж, но той трябва да бъде обновен. Сега трябва да си върнем доверието на гражданите и това трябва да стане на основата на ръст и повече заетост. А за тази цел ни трябват повече капиталовложение. Необходима ни е индустриална политика, но извън това би трябвало 1000 милиарда евро да предвидим и това предлагам за обществени инвестиции, с които да повдигнем инфраструктурата, свръхскоростните влакове, магистралите, новаторството, здравеопазването, това ще е, изисква слагане в ред на бюджета и е, ангажиране на всички европейски институции, както и на националните правителства. Господин Ферейра, госпожа Ферейра, за минута и половина. Сър президент, е, сър комисарио, когато Унион... Господин комисар, когато монетната, монетния съюз чества 10 те години, ние се поздравявахме, а всъщност сега Въобще не можем и няма за какво да се поздравяваме, защото виждаме, че проекта не е довършен. Сега се наложи да вземем мерки за спасяване на нечи економики, но тези мерки са минимални и не отговарят напълно на натиска, който а, се получава от отделните държави членки. И отделните държави членки трябваше да вземат много тежки мъчителни решения. И съответно нашата криза развали визията на еврото, имиджа на еврото по света. Ние не можем само да разчитаме на сътрудничеството между страните. Трябва да имаме истински процес на интеграция, а този процес е незавършен днес. И ако не направим нещо, ще изчезне напълно. Първо, важно е да консолидираме инструментите, които бяха създадени в настоящата криза. Трябва да се създаде един валутен фонд и да си сътрудничим по-тясно с органите по супервизия и контрол и да се борим срещу всякакви банкови злопотреби. Не може да има силно евро, ако няма добър контрол не е възможно, имайки предвид демографското състояние на нещата и настоящото ниво на безработица в Европа, да продължим така. Като че ли имаме само добри идеи, без никакви практически приложения, поне в стратегията Европа 2020 трябва да подсилим фискалните аспекти, но не бива да допускаме да има такава разлика между държавите членки, които съставят Европейския съюз. Трябва да презгледаме политиката. Благодаря. Господин Петровски, минута и половина. Już po raz trzeci Parlament Europejski pochyla się nad centralnie przy... За трети път в Европейския парламент е, се занимаваме с 10 годишния план на Европа 2020. Много членове на Европейския парламент бяха отрицателно настроени към този план, тъй като имаха асоциации с стари политически системи. Лисабонската стратегия също се оказа фиаско. При последния дебат е, обърнах внимание на това, че съдържанието на този документ изобщо не е, отговаря на ситуацията на финансово-економическа криза на Европейския съюз. Комисията и съвета междувременно взеха конкретни решения, които трябва да доведат до стабилизиране на еврозоната. Стотици милиарди е, евро са планирани да бъдат е, употребени за подкрепа на европейската и най-вече на западноевропейската економика. Това не бива да става за сметка на новите страни членки, не бива да се съкръщават пари за програми на новите страни членки, например за Полша. Трябва да има някакъв баланс. Господин Рихер, за две минути. Благодаря, господин председател. Мисля, че най-тежката криза не е днешната криза. Това е кризата, която ще ни се наложи да преживеем, ако не успеем да си извлечем политически полуки от това, което се случва сега. Ние сме се отдалечили от реалната економика, и имаме фиктивна такава. Това се отнася както до публичната сфера, така и за нашия е, частен живот а, ние не можем да разберем как е възможно едно живо същество от една страна да расте и да се развива, но когато това а, живо същество затласте, нещата се е, променят. То става мудно и неподвижно. Точно това се случи с а, нас. Ситуацията се променя подобно на живо същество. Економическата и финансовата криза все повече се превръща в социална криза и води до социален конфликт. Преди този конфликт да избухне с пълна сила, трябва да започнем да провеждаме една политика, с която да противодействаме на кризата на доверието, тъй като и за такава криза става дума не само за криза на еврото. Кризата на доверието много ясно лечи в избирателните урни и трябва да отговорим на тази ситуация в политическо, в институционално и в лично естество. Така че трябва всеки от нас да се попита а, какъв принос ще дадем, за да се случи този институционален и политически а, преход. Днес чухме много аргументи за това, защо съществува кризата, заради бюрокрацията, за политиката, заради а, агенциите и така нататък. В, това, в тази връзка трябва да се кажат няколко неща. Първо, Европа има нужда от един минимум от сближаване, за да можем да говорим за европейско общество. И второ, по-скоро трябва да казваме винаги истината. Благодаря. Госпожа Подимата за минута и половина. Πρώτα απ' όλα, συμπληρωματικά 10 δευτερόλεπτα θα ήθελα να σας παρακαλέσω επί του διαδικαστικού και για λόγους αποκατάστασης. Бих искала да, да помоля за 10 допълнителни е, секунди да отговоря на господин Ланге, да му обърна внимание на това, че не мога да се съглася с това той да твърди, че ние сме гласували против програмата за стабилност в гръцкия парламент. Господин Ланген а, трябва да а, промени своето схващане по този въпрос на следващия конгрес а, на НП. Има естествено много слабости най-вече по отношение на финансовия надзор в Европа и по целия свят, има огромни неконтролирани сили, които оперират в световната финансова система най-важният въпрос тук обаче е въпроса за демокрацията и въпроса за това дали Европа иска и ще остане обединена. За целта ние се нуждаем от подкрепаш механизъм за стабилността на еврозоната, но този механизъм не е достатъчен за справяне с кризата. Ние трябва да провеждаме пакта за стабилност и растеж не само на национално, но и на европейско равнище. В противен случай ще застрашим нашата нашето общо бъдеще. В противен случай няма да можем да говорим за стабилност, за растеж, за социална държава, към която се стремим от десетки години. По-засилената координация може да допринесе за постигането на една по-сближена Европа с по-малко макроекономически различия. Така че аз не бих се ограничила само върху пакта за стабилност и растеж. Трябва да се споразумеем за устойчиви цели по отношение на заетостта. Благодаря. Ангел <coughs> е Господин Ангел, за две минути. Рангел, ако обичате думата, за две минути. Благодаря, господин председател няколко колеги от Народната партия, е, които изложиха много пълно положението. Мисля, че сега трябва на всяка цена да заговорим за ролята на националните държави е, защото правителствата все пак е, трябва да изиграят някаква роля. Те трябва да наложат на страните си изискванията и правилата, по силата на които единната валута да укрепне и този проект за валутен съюз да укрепне. Ние в нашата партия, която е част от Народната партия в Европейския парламент, подкрепяме социалистическото правителство за предложените мерки за економии защото ние смятаме, че е, през 15 години това правителство направи грешки, за които плащаме сега, но тези грешки трябва да се поправят и ние ще подкрепим правителството. Ще подкрепим мерките за економии, но въпреки това критикуваме португалското правителство. Мисля, че това е чудесен пример за други държави, които не намаляват достатъчно разходите си така че е, трябва да се намаляват дефицитите, трябва да се намаляват разходите, трябва да изискваме правителствата да проявят достатъчно смелост, за да намалят разходите и по този начин да намалят обществения дълг и дефицитите. Това се отнася за Португалия, но и за всички страни, които днес се намират в трудно положение. И ние, като европейски депутати, носим отговорност възможността е, да е, е, правим възхвала в нашите страни на тези мерки, които са необходими, за да може европейската интеграция, която е мечта на Народната партия и на всички народи, да се осъществи. Ние отправяме критики към правителствата, но трябва да ги подкрепяме, за да вземат необходимите мерки. Господин Фарм. Kära kollegor, på några viktiga punkter har den här mer gemensamma Уважаеми колеги, няколко важни неща в общата економическа политика се отразиха върху бюджета на Европейския съюз стратегическия проект за Европа 2020, в който става дума за контрол на финансовите пазари и така нататък. Става дума и за нови задачи в рамките на Лисабонския договор. Европейския, в Европейския съюз има множество държави, които се намират в много затруднено положение, с тежка ситуация по отношение на техните бюджети. Тук Европейския проект може да изиграе важна роля и да допринесе за а, възстановяване на растежа в а, европейските страни. Ето защо европейския бюджет трябва да се концентрира а, върху това, Европа да предлага някаква добавена стоеност. Европейските държави няма да а, успеят да изпълнят новите задачи без необходимите ресурси. Имам предвид изследователската работа, развитието на науката, инфраструктурните проекти, които а, са насочени към едно по-добро бъдеще. Ето защо аз мисля, че при тази економическа политика а, трябва да заемем конструктивна позиция, когато преговаряме за бюджета на Европейския съюз и когато говорим за перспективи за Европа 2020. В противен случай няма да постигнем растеж и заетост. Господин Скилакаки, за една минута. Благодаря, господин председател. Аз като гръцки представител искам да кажа тук нещо, което съм казвал много ясно пред гръцката публика. Искам първо да изразя благодарността си за помощта, която Гърция получи от е, Европейската общност и от механизма за подкрепа, който беше създаден. Този механизъм ни помогна да вземем мерките, които ще заздравят гръцката економика. Имахме нужда тази помощ в Гърция определено. И също така се надяваме подобна помощ да бъде отпусната и на другите економики, ако се наложи. Това ще ни помогне да се спасим. Мисля, че е добре да имаме такава решителност от страна на институциите в подобна економическа ситуация. Това е реалистичният подход. Но как всъщност стигнахме до там? Основната причина е, че ние плащаме повече, отколкото получаваме. Ние нямаме спестявания. И проблемът е, че преди кризата по време на кризата и дори след кризата ние харчим повече, отколкото получаваме. И продължаваме така. И Европейският валутен фонд и други институции са прави. А именно това, което казаха в резолюцията, че ще трябва допълнителни стимули, инициативи за намаляване не само на дефицита, но също така и на всички харчове, на всички харчения. И трябва да разгледаме отново целият въпрос, свързан с капиталистическата система. Това е основното, за да спасим а, е, работата и плащанията на хората. Защото има страшно много хора, които живеят с под 2 долара на ден, а има и много, които живеят с под 200 долара на месец. Явно, европейският модел трябва да се промени, защото ако не го направим, ако не го направим достатъчно бързо, ако не направим, не въведем структурни промени, свързани с конкурентоспособността и иновациите, тогава ще го закъсаме. Благодаря. Господи, госпожа Хюбнер. Две минути. Господин председател, определено няма място за съмнение относно настоящата криза и грешките, които сме допуснали до сега тези, които правят политиката, трябва в момента да вземат, да предприемат действия, за да възстановят доверието както на пазарите, така и на хората в провалената политика. В това няма съмнение, но ние трябва да видим колко бързо и чрез какви мерки ние ще можем да се върнем към една економика на растежа. Няма гаранции, че ще успеем да избегнем всички камъни на настоящата криза – но с настоящата регулация, която въвеждаме, трябва да имаме както комплексност, така и упростяване на финансовите пазари. Важно е да знаем, че това обаче няма да замени структурните реформи. Структурните реформи трябва да се справят с настоящите слабости на европейската економика, с застаряването на населението, с увеличаващата се инфлация и също така ниската продуктивност, липсата на конкурентоспособност и увеличаващите се климатични промени. Трябва да подобрим харченето на средства, както европейски, така и национални регулаторната рамка на бизнеса, високото а, участие на работещите, все повече жени на пазара на труда, това са само част от мерките, които евентуално ще върнат нашата конкурентоспособност. Без съмнение, Европейската печеливша стратегия трябва също така да се базира на затягане на данъчните режими, но да се съсредоточи най-вече върху иновациите. Само така ще увеличим растежи и конкурентоспособността по устойчив начин. И европейските институции, Европейския парламент трябва да имат своята стратегическа роля и да вземат смели решения както за пазарите, така и за населението. Имаме всички, имаме нужда от повече Европа. Благодаря, господин председател. Господин Мичел за две минути. Благодаря, господин председател. Считам за даденост, че държавите, суверенни държави, трябва сами да си решават. Но мисля, че сега е дошъл моментът да погледнем наоколо и да видим как допълнителни външни действия са довели до кризата. През 30-те години започна един протекционизъм, който всъщност само засили рецесията. В Европейския съюз, за разлика от Америка, имахме солидарност и сега и а, се намеси Европейската централна банка, нещо, което уж трябваше да ни позволи да а, се получим от грешките на миналото. Имахме сътрудничество с европейските, в Европейската банка, с банката на Великобритания, с, европ... с японски банки и други. Но всъщност, като че ли всяка стъпка водеше в погрешната посока. Питам се, нашите пазари свободни ли са? Като че ли те непрекъснато получават външни влияния, външни въздействия – и сега се повдигат допълнителни подозрения за това, доколко независимите държави всъщност взимат обективни решения. И някои определено използват пазарите за собствени цели. И защо? Нека да се дадем въпроса, защо не успяхме да изместим долар като валутна единица за петрол. И мисля, че не можем, не можем да си позволим да разрушим правата на суверенни държави в Европейския съюз. Повтарям, държавите членки трябва да бъдат дисциплинирани. Включително и държавата, от която аз идвам. Но в момента наблягаме твърде много на държавите членки по-отделно, а не на целият единен пазар и неговата дейност. Тук се обръщам към съвета, към парламента и към комисията – погледнете какво се е случило в миналото и съответно нека да се получим от грешките си. Благодаря, господин председател. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európa 2020 stratégia egy nagyon fontos stratégia, különösen ma, Стратегията Европа 2020 е особено важна и то специално днес в задълбочаваща се финансова и економическа криза. Е, кризата е, нахвърля много въпроси и доведе до неочаквани е, влияния. Стратегията ни трябва да бъде съобразена с това. Не можем да си позволим да спадне престижа на еврото. Трябва да направим всичко, за да запазим единството на валутния съюз. Държавите, които са част от еврозоната, считат еврото за голям свой успех. Ето защо с всички средства трябва да защитим общата европейска валута. Е, трябва да сме наясно също така, че кризата може да има и политически измерения. Евроскептицизма може да се задълбочи. Граждани гражданите могат да загубят доверието си в Съюза. Държавите, които все още не са въвели общата европейска валута, трябва да бъдат подкрепени. При изграждане на стратегията 2020 трябва да бъдат взети предвид и аспектите на енергийната политика. Трябва да. А, подкрепим използването на альтернативни енергийни източници, трябва също така да сме наясно, че альтернативните енергийни капацитети също имат своите граници. трябва да вземем предвид както изкопаемите, така и альтернативните е, е, енергийни източници. Трябва да вземем предвид също така и емисиите от въглероден диоксид, подкрепата на иновациите и така нататък. Изобщо стратегията трябва да включва редица важни въпроси. Друг е, важен аспект е координацията между отделните дейности и отделните сфери, в които действа Съюза. Само по този начин може да се постигне единство Господин Маринеско за една минута. Măsurile propuse de Comisie și de Consiliu sunt благодаря, господин председател. Мерките, предложени от съвета и комисията, са добре дошли. Но те биха могли да бъдат взети по-рано и така щяха да, да се предотвратят много от последствията на кризата, с които се сблъскваме сега. Много от правителствата очакваха решения, които не дойдоха на време и затова взеха мерки, които дори не бяха консултирани с европейските институции. Миналата година много пари бяха инжектирани в банковата система. Това беше необходимо, но спасението на банките не помогна на останалата част от економиката. Пакта за стабилност и растеж не беше спазван. Дефицитите бяха страшно високи. Много държави взеха различни мерки в подобни ситуации. Някои правителства решиха да кажат на своите граждани истината и да вземат мерки за ограничения. Други не. Мисля, че всички държави тук са отговорни за тази криза не можем да консумираме повече, отколкото произвеждаме, не можем да харчим повече, отколкото получаваме. Имаме нужда от финансова стабилност, имаме нужда от нов финансов, механизъм за финансова стабилност. Това е много необходимо сега. Но тези мерки трябва да бъдат придружени и с други економически мерки за контрол и за развитие. Само така ще успеем да постигнем истинско економическо управление за всички държави членки. Благодаря. А сега пристъпваме към процедурата за привличане на погледа на председателя. Аз предполагам, че съвета и по-специално комисията ще направят съдържателни изказвания накрая и заради това ще се придържам строго към изискването за една минута. Може би не е достатъчно за всички, за да кажа това, което имат, но все пак е, не, може, е, е, не мога да ви отделя повече време. Госпожа Мартинес има дума да. Господин председател, аз приветствам Испанското председателство, което предлага продуктивна система и се фокусира върху конкурентоспособността, обаче трябва да разговаряме повече в парламента, в съвета и в комисията. Във връзка с, с вашите коментари за бавния отговор, ние трябва да погледнем по-сериозно на това, защото има проблем в летаргията на европейската система, когато реагира. Държавите членки трябваше да реагират по-бързо и при банковата криза. Ние способни да го направим, обаче не можем да го направихме в тази инстанция. И накрая комисията гледа за четири стълба за новата стратегия. Комисията трябва да разгледа своята собствена роля в тази стратегия. Аз мисля, че наблюдението е, на правилата и на пакта за стабилност беше причина за една мека работа, която не беше достатъчна. Е, и е, всъщност ние трябва да даваме повече правомощия, когато просто използваме правомощите, с които вече разполагаме. Благодаря ви. Госпожа Басеско има думата сега. Аз мисля, е, че духа на европейската криза и стратегията 2020 са предизвикателство. Едновременно с това е, е една възможност, е една възможност за стимулиране на подкрепата на економическите и социалните реформи, които са необходими в дългосрочен план. И принципа, на който трябва да почива е, тази реформа, трябва да бъде солидарността и взаимопомеща. Ние трябва да поддържаме сегашните нива на кохезионните фондове, защото по този начин се намаляват разликите между регионите на Европейския съюз. От друга страна е ясно, че е, целта, която Европейския съюз си поставя, не могат автоматично да станат национални цели. Трябва, трябва да бъдат приспособени към възможности на всяка страна. Румънското правителство създаде е, работна група на високо ниво, която постави национални цели и която ще координира и националния план за реформа реформи. Благодаря ви. Сега е, господин Пападополо, е, за една минута, госпожа е, Пападополо, мисля, че постиженията на пазара и на банките е, са е, всъщност причината, за която изпаднахме в тази ситуация, господин председател. Ние не работим както трябва. Имам предвид държавите. На първо място Гърция, после Испания, Португалия паднаха жертви на спекулаторите и е, е, е това и, и примера за солидарност беше много закъснял и в момента има много необосновани съкръщения, които увеличават безработицата в Гърция. Държавите трябва да предприемат нещо, а не да изоставят всичко на банките. Трябва по-голяма социална солидарност, трябва да има общ преглед на банковата и на финансовата система, да сме сигурни, че пакта за стабилност работи както трябва, да има по-голяма координация на економическите политики, съсредоточени върху коретоспособността. Изобщо трябва такава по-човешка Европа с по-малки разлики между държавите членки. Удари часа за повече програми, които са съсредоточени върху човешкото същество, поне когато говорим за стратегията 2020, председателя прекъсва. Благодаря. Имаме нужда от повече сътрудничество, от повече солидарност, а не от протекционизъм и национализъм. Това е. Историята ни е научила на това. Трудно ми е да се съглася с това, което предложиха финансовите министри във връзка с отделните бюджети. в момента вече не е достатъчно да се задоволим и да се занимаваме с а, собствената си а, държава. Ние зависим един от друг и за това ни е необходимо доверие. Шведското правителство, господин Рен, също се получи от кризата през 90-те години и за това трябва да се отнесем сериозно към предложението на Оли Рен. Господин Паск за една минута. Зodpovedná rozpočtová politika všetkých krajín Európskej únie je iba първим кроком на ceste к направе. Отговорната политика на всички държави е първата стъпка към подобрение на положението. Следващата стъпка би трябвало да бъдат усилията към промяна на структурата на заетост на а, а, нашето население. Една голяма част от него работи в а, непроизводствената сфера, сфера, например в администрацията, а, и не е необходимо да се изхранват, така да се каже, толкова много бюрократи. Господин председател, нека да видим а, Азия. В Азия няма толкова много университети като при нас. Администрацията, от друга страна, също не е толкова раздута. А, това е една благоприятна среда за разгръщане на естествена конкуренция, проста предприемаческа среда, по-малко бюрокрация, повече място за разгръщане на предприемачеството. Ето това е необходимо. Благодаря. Господин Браунс за една минута. Благодаря, господин председател. Економическата криза не е просто временно заболяване, от което ще се възстановим. Има систематични проблеми в економическата политика. Единната валута, евентуално за 27 страни, всъщност е, изхожда от позицията, че една монета може да се приложи за много економики. И, но тази монета като че ли не отразява здравето на економиките, които ще обслужва. В настоящите условия на глобализация виждате какво става. Същинска катастрофа. Не можем да позволим на работници от нископлатени държави да идват в други държави от Европейския съюз, където законната минимална заплата всъщност е по-висока. По този начин се отнемат работни места за нашите хора. Благодаря, господин председател. Господин Келам, благодаря, господин председател. Исках да благодаря на комисаря Рен за това, че подкрепи кандидатурата на Естония за еврозоната. Мога да ви гарантирам, че с настоящи, е, с настоящи 7,5% от е, БВП Естония няма да дестабилизира допълнително еврозоната. Мисля, че приемането на Естония ще бъде един добър пример и ще бъде сигнал както за Литва, така и за Латвия. И ще покаже на хората там, че си струва, усилията си струват и се заплащат. Присъединяването към еврозоната в този момент не е просто привилегия, това означава солидарност и поемане на ангажименти, особено към консолидационния пакт. Но мисля, че това е правилното решение и че не бива да се вижда на това приемане в еврозоната само като една нова възможност, а също и към повече солидарност в общият растеж. Благодаря. Господин Бъге, за една минута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 Тук обсъждаме економическото управление в Европейския съюз. Това е една много важна тема, защото тя пряко касае бъдещето на Европейския съюз. Всички държави членки трябва да носят солидарна отговорност към цялостната ситуация в Европа. Ако обичате да забавите темпото, казва председателя. Мисля, че никой от нас не бива да се съмнява а, не се съмнява в това, че трябва да следим а, публичните разходи в а, времената на криза. Това е едно добро решение. А, приоритета за нас трябва да бъде а, прилагането на пакта за а, а, стабилност. Naming and shaming. Това трябва да бъде принципа. Карете bowiem stosowane w przypadku Да назовем и да полицаем, да порицаем и да наложим а, финансови санкции на държавите, а, които са нарушили този принцип. Господин Яконсари за една минута. Госпожа. Arvoisa puheenjohtaja, kriisin psykologi... Господин председател, аз смятам, че при условия на криза човешката психика обикновено ни кара да сочим с пръст някой друг и да го нарочим за виновен. И се обръщаме към национализма, към протекционизма и се опитваме да търсим други решения чрез комисията. Хубаво е, че комисията се опитва да разреши въпроса, но трябва просто да упражняваме малко по-силен контрол върху това, което се случва на пазарите. Трябва да се сложи край на следното. Да престанем да сочим с пръст Гърция. Гръцкия народ, министър-председателя на Гърция, правителството на Гърция заслужават нашата подкрепа и нашите поздравления, защото те взимат правилните решения. Както каза господин Шмидт, през 90-те години Швеция и Финландия бяха почти в аналогично положение. Взехме правилните решения. Сега е, много ме зарадва това, че казахте хубави неща за Гърция и реших да не ви прекъсвам. Следващия е господин а, госпожа Тоя. Тук ли сте? Тоя. Господин председател, скъпи колеги, в настоящия дебат за работеща европейска економика е, е недостатъчно застъпена дългосрочната перспектива. Е, в момента въпросът е да превърнем краткосрочните мерки в дългосрочна стратегия. За тази цел ни е необходима визия, основана на е, пазарната економика, залегнала в Лисабонската стратегия. Сега тази стратегия трябва да бъде изпълнена с живот. Пазарната економика економика беше в основата на економическото чудо в Германия. Не бива да насочваме усилията си към управление на пазарната економика, към създаване на работещи механизми. Трябва да бъдат определени рамковите условия на пазара, защото не държ... държавата не определя броя на работните места, а определя контекста, в който те ще бъдат създадени. Благодаря. Господин Собермайер за една минута. Господин председател, в стратегията 2020 трябва да се занимаем и с корените на настоящата а, ситуация. А, не можем да въвеждаме принципите на американския модел без да имаме централните механизми за контрол. А, не бива да превръщаме е, валутния съюз в е, механизъм за преразпределение на е, финансите. Финансовите пазари за бъдеще не бива да се разглеждат изолирано от пазара. стратегията 2020 са ни необходими ясни правила срещу спекулантите и хедж фондовете. Мисля, че пътя, който е избрала Австрия, е, е правилно. Избрали сме да облагаме с данъци печалбите на банките и финансовия е, сектор, защото както да накопаците плаща данъци, така и финансовия сектор трябва да го прави който не спазва също така критериите на еврозоната, трябва да излезе от нея. Това е всичко. Той мами. Благодаря. Господин Рюбих за една минута господин председател, уважаеми дами и господа. Стратегията 2020 ни изправя пред особени предизвикателства. Мисля, че трябва да обърнем особено внимание на малките и средни предприятия. Изискване е до 2020 година малките и средни предприятия да имат минимална квота от собствен капитал от 20% средно. Мисля, че Европа има нужда от силно средно съсловие, тъй като две трети от е, служит... работниците работят в този сектор и този сектор произвежда 50% от брутния вътрешен продукт. Голям процент от данъците идва от този сектор. Мисля, че комисията е забравила да си постави цели за подкрепа на малките и средни предприятия в рамките на стратегията 2020. Господин комисар, призовавам ви да направите нещо за малките и средни предприятия, да поставите цели за тяхната подкрепа и работещите в тях. Благодаря. Благодаря. Spoštovani gospod predsedujoči. Господин Швер една минута и половина. Господин председател, уважаеми представители на съвета и комисията, днес изслушахме много интересна дискусия относно кризата, най-вече в Гърция. Повечето от забележките бяха относно как ще се управлява Европейския съюз в бъдеще. Но чухме също така изказвания о най-различни изказвания относно кой всъщност е отговорен за кризата. И че не може да имаме само една колективна отговорност от страна на институциите. Аз лично искам господин Алмуния, бившия комисар по финансовите въпроси, да напомня неговите думи. Той беше много критичен относно случилото се в миналото. но Той също така се изказа за Гърция, но той не е обяснил каква е била неговата роля в цялата история. Благодаря, господин Кели, за една минута. Благодаря, господин председател. А, имам само една минута, а страшно много неща за казване. Вече се случи тази финансова криза. Тя възникна заради липсата на регулация, липсата на наблюдение и липсата на управление. И мисля, че за бъдеще трябва да се опитваме да предвидим ситуации, за да не се случват те и да ни заварват неподготвени. И всеки трябва да поеме своята отговорност, както отделните индивиди, така и правителствата. Мисля, че трябва да пристъпим а, към а, допълнителни мерки спрямо финансовите пазари, спрямо агенциите за кредитен рейтинг и всякакви други спекулации. Но без общ подход, както на политическо и правителствено ниво, мисля, че няма да имаме по-добро бъдеще. Благодаря. Госпожа Каденбах за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми представители на съвета. Днес говорим за общо европейско економическо управление. Мисля, че е крайно време да отбележим, че пазара сам по себе си не представлява ценност. Европейците не трябва да служат на пазара, а пазара трябва да служи на 500-те милиона европейци. Обедена съм, че се нуждаем от консолидиране и растеж, но двете понятия трябва да, обвърз, да бъдат обвързани и с едно друго понятие социална консолидация от една страна и устойчив растеж от друга страна. За да постигнем това, имаме нужда от доверие. Хората в Европа се нуждаят от перспективи и ние можем да им ги дадем, само ако успеем да им обещаем и заложим мерки за това, че те ще живеят в една благоденствена съществуваща Европа, в която всички ще могат да участват в разпределението на благата. Растежа, който ще служи само на мълцина, няма да послужи на Европа. Благодаря госпожа Дати за една минута. Благодаря, господин председател. Е, вярно е, е, че неочакваната поява на гръцката криза предизвика много страхове у нашите граждани и това е основателно. Не става дума за това, което казаха колегите, да се нарочи Гърция, обаче е много важно, спешно и от доста време се говори за това, че трябва да се направят необходимите полуки, е, за да се създаде по-политически Европейски съюз и да се върви към економическо управление. Спешно е днес да се предложи економическо управление. Чувам, че комисията предлага да и се даде право да разглежда националните бюджети предварително. Не трябва да сменяме темите. Най-спешното е економическо управление, а не предварителна ревизия на националните бюджети от Европейската комисия. Мисля, че тези предложения значат да се посочат с пръст конституционалните различия, но също така ще се създадат забавения, осложняване. Европейски съюз няма нужда от това сега. Най-спешното е економическо управление, а не предварителна ревизия на националните бюджети. Сега давам думата господин Йени. cu toții că Благодаря, господин председател. Ние всички знаем, че Европейската стратегия 2020 е, беше инициирана за да се улесни борбата срещу економическата криза и да се подготви Европейския съюз за следващото десетилетие. Тъжно е, че в тази стратегия няма ясен път за преразглеждане на една от най-важните е, европейски политики, а именно с костопанската политика. Това е нещо изключително важно, защото е, Съдското стопанство е един от основните начини за постигане на целите от 2020. Е, някои цели бяха е, вписани в последния момент и заради това селското стопанство почти отсъства от документа. В стратегията има някои бегли идеи за бъдещето на тази обща сълскостопанска политика, но в никакъв случай няма поставя в центъра като по-широк глобален подход и не взема предвид бъдещето, когато ще се отвоят търсенето на храна и промените в климата. Господин Секерски, една минута. Уважаеми дами и господа, липсва задълбочен анализ за това, защо изобщо се случи кризата в Европа и в Гърция. Има ли опасност за други държави? глобалната криза в финансите превърнала ли се вече в економическа криза? Това ли е причина за ситуацията или ние сме се провалили? Трябва да го кажем съвсем ясно. В Европейския съюз липсва координация в финансовата политика не беше е, спазен пакта за стабилност и растеж. Националните бюджети нямат нищо общо с действителността. Високи разходи, ниски е, приходи, липса на отговорност. Какво направи комисията? Какво направиха е, централните банки? Трябва да го кажем съвсем откровенно. Страните членки не позволяват да се извършва надзор на техните национални бюджети. През последната година всички се занимавахме с Лисабонския договор. Никой не се занимаваше с Валутния съюз. А, с това а, приключи, а, приключиха спонтанните изказвания. Давам думата на господин Лопес Каридо за съвета. Благодаря, господин председател. Ще започна, казвайки, че ситуацията в Европейския съюз напомня на ситуации, които вече сме, с които вече сме се сблъсквали в отделни държави в миналото. И това са ситуации, които са били преодолени. Този път обаче сме в доста мъчителна ситуация, общо взето като след Втората световна война. Тогава си спомняме, че а, се роди а, първообраза на Европейския съюз, разбира се, той се наричаше различно, Имахме също и друга криза след падането на Берлинската стена. След това имахме кризата на Европейската валутна единица и сме подписвали и нови договори, кризата с новия договор. Това е, това е, което мога да напомня тук. Единственият ни изход е да следваме Лисабонския договор. Другата възможност е протекционизма и популизма. Но това не е решение. Решението, което ни се предлага, е да вървим към една Европа, която да разрешава недостатъците и проблемите, с които се сблъскваме сега тук в кризата. Вие всички се съгласихте, че се сблъскваме с безпредседентна криза – и изправени сме пред едни а, пазари без никаква регулация. Може би също така ни липсва конкурентоспособност в продуктивността. Но нека да не забравяме също, че имаме и социална криза с голям процент безработица. И също така имаме проблем, свързан с дефицита. Над 20 страни имат дефицит над допустимите граници. Така че липсва достатъчно добро економическо, достатъчно добро економическо управление за Европейския съюз. Имаме нужда от повече Европа, а не по-малко Европа. Но трябва да кажем, че Европейският съюз все пак реагира. Това, което и аз казах преди малко, и комисарят Рен го каза, и мисля, че някои от вас също го казаха. Ние реагирахме. но поне за сега машината работи бавно. Може би трябва да се опитаме да ускорим движението на реакция на Европейския съюз, да мобилизираме повече средства в Европейския съюз. И ви предлагам да си сътрудничим между институциите в европейски план – това сътрудничество ще бъде ориентирано към пет основни елемента, които обаче трябва да се ускорят. Първо, солидарност. Трябва на всяка цена да задълбочим въпросът на солидарност в еврозоната. Тази помощ за Гърция беше пример за подобна солидарност. Добро решение. Този фонд, който се предвижда за 3 години, Тоест, това не е постоянен фонд, в него ще има над 570 милиарда евро, 700 милиарда евро. Ще позволи да се а, намесим, когато имаме подобни дефицити. Мисля, че Европейския съвет беше прав, като направи подобно предложение и а, като го прие на 9 май. Разбира се, не бива да забравяме и действията на Европейската централна банка в това отношение. Тя изкупува дълговете на някой от държавите членки, така както това се предвижда според текста на Лисабонския договор. Второ, говорим за пакет от мерки за а, финансов надзор. Вчера в съвета ЕКОФИН се а, прие регламент за хедж фондовете. Тоест, регламентите, регулацията е тук, но трябва да приключим възможно най-бързо преговорите между съвета и парламента относно финансовия пакет. Ще трябва също така да а, имаме регламентация на агенциите за кредитен рейтинг, защото те трябва да бъдат под надзора на европейските органи. Имаше доста позиции, които бяха изразени тук а, по този въпрос. Трети, трети елемент – да наблегнем на конкурентоспособността. Много е важно. Това ще се... Европейския съвет през юни да приеме стратегията Европа 2020. Тази стратегия ще трябва да набележи цели. Например, социална интеграция, борба с бедността и други. Тази стратегия трябва да набляга на управлението. Тя трябва да е много по-амбициозна от Лисабонската стратегия, която всъщност е почти несъществуваща, както каза господин Гив де Ферховщад. Страните трябва да могат да се възползват от европейските фондове в рамките на стратегията. Четвъртият елемент – пакетът, свързан с координацията на економическите политики. Това е пакет, който беше представен на 12 май от комисаря Оли Рен. Този пакет беше разискван вчера в съвета Екофин. И е жизненно важно да спазваме това, което се казва в Лисабонския договор. Член 5 се уточнява, че държавите членки а, са задължени, не просто им се препоръчва, а са задължени да а, а, координират своята политика в областта на заетостта и в економиката. Могат също така да координират и социалната си политика. Ние също така можем да последваме това, което ни препоръча комисията според член 136. И в заключение нека да кажа, че непременно трябва да действаме, за да има данък или някакво облагане на финансовите транзакции, така както го искаше и Г20. Това са основните точки, които ще ни позволят да а, възстановим Европейския съюз и да осигурим економическо управление. Трябва да направим това възможно най-бързо, защото не можем да отлагаме повече. В рамките на Европейския съюз има спешна нужда от действия и спешна нужда от солидарност между държавите членки. И не само между тях, солидарност и между европейските институции, като парламента, комисията и други. Съвета също. Тези европейски институции трябва да си сътрудничат. Защото от тях ще тръгне а, първият тласък към разрешаването на проблемите. Всичко това трябва да бъде консолидирано. Само така можем да имаме нужният политически тласък, който ще бъде в полза на гражданите. А гражданите очакват точно това от нас. Нищо друго не очакват. Благодаря. Ευχαριστώ благодаря. А, а сега от името на Европейската комисия Оли Рейн. В 12.10 ще гласуваме. Малко закъсняваме, за да може господин комисаря да се изкаже спокойно. Господин председател, почитаеми членове, благодаря ви за сериозния и съдържателен дебат, който отразява е, сериозната криза, е, пред която сме изправени сега като Европейски съюз. Нека първо да кажа, че аз високо оценявам широката подкрепа на Европейския парламент е, за засилването на економическото управление и аз много внимателно слушах господин Диего Лопес Гаридо, и е, благодаря е, на Испанското председателство за подкрепата и за чудесното сътрудничество по този въпрос, както и по други въпроси. Uh, Аз е, съм напълно съгласен, че онези от вас, които са за економически съюз, който да допълва валутния съюз, това е пътя по който трябва да тръгнем. И е, това е, е критичната полука, която трябва да извлечем от кризата. Е, ние трябва да работим по три въпроса. Първо, ние трябва да продължаваме непосредствената подкрепа за кризата, като отблизо следим как се развиват събитията в Гърция. Ние избегнахме друг Lehman Brothers на европейска земя. Обаче ние все още не сме се справили напълно с кризата и за това трябва бдително и решително да продължаваме е, е, да е, запазваме стабилността в Европейския съюз и по този начин ще съдействаме за економическото възстановяване на континента. На второ място трябва да ускорим пълна регулаторна реформа на финансовите пазари, банките, агентите за кредитен рейтинг. Това трябва да става в по-добре на европейско ниво и колкото се може по-бързо. Ние трябва да създадем рамка за коригиране на системата темата и за хаоса на финансовите пазари. И аз съм съгласен с господин Якосари и с господин Свобода. Пазарът не може да бъде добър господар, но може да бъде добър слуга. И както господин Тори каза, ние трябва да се борим за основната идея за социална пазарна економика, за да можем да създадем е, законовата рамка за финансовите пазари и за реформа на, е, на регулаторните органи. И след това ние трябва да имаме съгласие по укрепването на економическото управление в Европейския съюз. Ние трябва да засилваме пакта за стабилност и е, е, е, с е, данъчен надзор. Санкциите трябва да бъдат приложими и, както каза господин Карат, те трябва да могат да бъдат приложими и освен това трябва да дадем по-големи права на Евростат. Председатели казва, извинете господин комисар. Скъпи колеги, е, мисля, че е, в момента ние приключваме изключително важна дискусия и за това ви моля минимални разговори да се провеждат в тази зала и е, да я проявите уважение към заключителните бележки на комисаря. Имате думата, господин комисар. Благодаря ви. Аз съм свикнала с това, но все пак ще проявя така особена чувствителност, ако парламентът произви известен интерес към това, което казвам Предвид решението на кризата в непосредствено план, ние трябва да приключим реформата на финансовите пазари и да укрепнем финансовото управление. Трябва да заработим колкото може по-бързо. Аз съм съгласен с господин Маринеско, който се позова на комунике на комисията. Действително, повече от който и да било трябваше да мисли по този въпрос е година и половина повече. Ние трябва да укрепнем економическото управление в Европа, е, комуникето изглежда кратко, обаче е пълно с конкретни инициативи и мисля, че точно това се нуждаем в Европейския съюз. Е, искам да чуя в най-скоро време конкретни предложения. Е, ние поехме инициативата да вървим напред. Господин Фърховщад каза, не чакайте за Task Force Естествено, е, ние е, е, допринасяме за работата на Task Force, е, председателствана от е, председателя Херман фон Рампой. Е, ние очакваме конкретни предложения за укрепването на економическото управление. Това е по същество което, е, към което искам да приканя. Ние нямаме изключително много време, затова трябва да действаме незабавно. Е, това е изключително важно в момента, за да вървим напред с тези инициативи. Ето защо, господин председател, почитаеми членове, в заключение искам да кажа, е, че ни е необходим съюз между институциите, за да преследваме тези цели. Европейският съюз винаги е произвеждал най-добрите резултати е, като при съюз между парламента и комисията. Така че аз разчитам на вашата подкрепа и е, е, важно е, ние да привлечем и националните парламенти, е, за да може да се постигне окончателен успех. Но най-важното е, помнете, че Европейския парламент може да помогне на Европейския съюз. Ако всички ние работим по-бързо и с по-голяма решимост и за това много ви моля, помогнете ни да убедим държавите членки, не само Испанското председателство, то е убедено така или иначе. Аз вярвам, че можете и че гласа ви ще се чуе и разчитам на вас да заемете категорична и решителна позиция по резолюцията Европа 2020 по време на тази сесия. И, скъпи приятели, не ни е необходимо нищо друго, освен укрепване на, европейс... на економическото управление в Европа. Благодаря ви и кини Благодаря ви, благодаря ви е, за края е, на този съвместен дебат. След няколко минути е, пристъпваме към гласуване.